Okay. Dear colleagues, Колеги, нека да започнем, защото комисарят ще ни обясни новото предложение по СТЕ но той трябва също така да бъде в комисията ИТРЕ в 2, в 4.25, извинявайте. И нямаме много време. Аз съм сигурен, че много колеги изгарят от желание да зададат въпроси. Сега давам думата на комисаря да ни представи идеята и предложението на комисията за СЕТЕ. Благодаря, господин председател. Уважаеми а, членове на Европейския парламент, преди няколко месеца, когато се видяхме, аз се ангажирах да предприемем реформата на а, пазара на емисии. И се радвам да мога да ви дам днес някаква новина а именно относно а, търговията с емисии за, до 2020. Това а, решение идва една седмица след като парламента гласува подобен текст, а, а, но колкото и малко да е предложението, което представяме, то е част от един по-голям пакет, който не просто има за цел как да се занимаваме с вътрешния ни пазар, а как трябва да променим нашата система, така че да отговорим по-добре на нуждите на европейските потребители. Това означава по-добра информация за нашите потребители, за етикетирането на енергията и също да а, привлечем, как да привлечем инвестиции към ВИ източниците трябва да помислим първо за консултативна стратегия за пазара и също да а, модернизираме мрежите. Всичко това е част от целите, които обещахме. И днес искам да се спра на СТЕ и ако а, ни се позволи, ще се опитам да дам детайли. Преди 9 месеца Нашите лидери постигнаха едно ключово споразумение за намаляване на вътрешното потребление на газ с поне 40% до 2300. Това е част от рамката за климатичните изменения и политиката за климата. Това означава, че ние ставаме все по-близо до целите. Това е част също от световният, световното споразумение, което ще бъде прието в Париж тази, тази зима. По този начин ние се опитваме да гарантираме, че Европа ще продължи с лидерските си функции. Това е много силно послание за международната общност, особено за такива други големи лидери като Китай, който също показа вече първи стъпки за борба с климатичните изменения. Също насърчаваме държавите членки да финансират климатични действия с част от приходите в трети държави. Например, да се намалява влиянието на климатичните изменения. И във връзка с тези насоки, европейските лидери взеха предвид становището на всички заинтересовани страни, след като проведоха публични консултации. И накрая е, имаме много натрупен опит, е, събран от първите 10 години на функциониране на системата СТЕ на европейско ниво. Разбира се, ние се базираме на принципи като солидарност, прозрачност е, и сътрудничество. Нашата цел е да гарантираме, че СТЕ и другите гъвкави инструменти ще останат ефективен начин за намаляване на емисиите и за следващите десетилетия. И в това отношение ние предлагаме промени в три ключови области. Първо, да увеличим урязването на емисиите до 2020. Второ, да поставим по-високи цели за даването на квотите. И трето, да подсилим финансирането за иновационните сектори. Първият елемент от преразглеждането е да гарантират, че системата ще отговори на а, амбициите за намаляване на емисиите. Както знаете, миналата година лидерите на Европейския съюз се споразумяха по правно задължителни цели за намаляване на емисиите с поне 40% до 2030 спрямо 90-те години. Това означава, че всички сектори, покрити от СТЕ, ще трябва да урежат с поне 43% емисиите. За да постигнем тази цел, квотите ще трябва да намаляват много бързо до 2020. Именно за това в заключението на съвета предложихме да се намали обща стоеност на емисиите с 2,2% всяка година. Тази сума сега е 1,74%. И нашето предложение ще означава и намаляване, допълнително намаляване на CO2 с около 20 000 тона на а, десетилетие. Другата голяма област е а, разпределянето на квотите. През изминалите години видяхме европейската индустрия да намалява значително емисиите – и при все това е конкурентоспособна в световен мащаб. Това означава, че конкурентоспособност и екологичност могат да бъдат, да вървят ръка за ръка, но за да постигнем повече, ще трябва да измислим нови а, предложения. Някои сектори губят вече конкурентоспособност и са подложени на изтичане и прехвърляне на емисиите. Особено ако а, ние водим много по-ограничителна климатична политика спрямо другите големи играчи. Това е основната тревога на предприятията. Цялостната структура на СТЕ остава в сила до поне до 2020. А, през това време ще има търк на значителна част от емисиите и е, в последствие ще имаме насоки за следващите десетилетия след е, съвета. Ще има етикетиране на компаниите, които оперират без е, въглеродни емисии. 6,3 милиарда от помощите ще бъдат раздадени до 2300 за екологизиране. Това е нещо, което парламента също изтъкна и тези разпоредби ще трябва да се прилагат от 2020 нататък. При все това трябва да гарантираме, че тези свободни а, средства, които ще се дават, а, ще а, подпомогнат системата точно там, където по принцип има а, проблеми. И да не забравяме, че а, имаме значително урязване на емисиите, което е предвидено 2,2%. Предвидено е някои от макотите да бъдат а, безплатни също. И именно за това тук това правило се разглежда, за да могат да а, се прехвърлят тези емисии към секторите, които са най-рискови да загубят конкурентоспособността си. Ние сме а, против изтичането на въглеродни емисии, защото в момента това става с около 50 високоинтензивни сектора. И също трябва да използваме доходите от СТЕ за компенсиране на а, цените на електричеството. Това също е искане от този парламент – и, както и а, прозрачността, която се иска от държавите членки. Друг елемент е данъчното облагане за екологичната политика. Ще има облегчения към иновационните сектори. Ще има специален фонд за иновации, които ще подкрепят тези иновативни нисковъглеродни технологии. И по този начин ще се послужи за... Този фонд ще послужи като катализатор за развитието на иновациите. През, с този нов фонд ще имаме 450 милиона такива коти, които ще позволят да се а, поддържа нисковъглеродна и едновременно с това иновативна индустрия. И при тези безплатни квоти те ще служат най-вече за модернизиране на енергийният сектор и по този начин ще се а, засилят инвестициите. Държавите членки ще имат голяма роля при управлението на новите енергийни източници. Разглеждането на СТЕ и целият пакет, това, което беше представено днес, всъщност е част от целта ни за едно устойчиво развитие на Европейския съюз и а, наблягане на а, екологичната политика. Това е част от обещанията и приоритетите на комисията Юнкер. Предприемайки действия за енергийната и климатична политика, ще осигурим устойчиво и чисто развитие за всички нас. От 10 години имаме СТЕ. Европейския съюз тогава се превърна в лидер в световния план – и сега ние трябва да подсилим нашият глас преди преговорите в Париж в края на тази година и също да вдъхновяваме други партньори като Китай да, да поемат по нашия път. Наши, нашите действия служат също за а, а, пример за много други държави и комисията се ангажира да работи по всички елементи от този пакет. И гарантирам, че ще направя всичко по силите ми това законодателство да се приложи на практика. Очаквам вашите становища и очаквам с нетърпение да работим заедно по общия ни път за бъдеще в името на нашите граждани. Благодаря. Thank you very much, uh, for, uh... Благодаря, на комисаря за това, че обяснихме, за това, че обясни предложението на комисията. А сега, сега ще дам думата на Питър Лизе. Моля ви, придържайте се към време от две минути. Благодаря, господин председателю, господин комисарио. Поздравления за предложението което представихте от името на комисията. Предложението е амбициозно. 43% в сектора на СТЕ, без да има някакъв сложен механизъм като CDM. Това е решено до 2020 година, но предложението взима предвид и оправданите безпокойства на промишлеността. В ЕНП приветстваме и фонда за иновациите, списъкът за улавяне и съхраняване на въглероден двуокис ще си остане. колегата Рой от комисията ИМКО изрази критика, че квотите за промишлеността намаляват, но държавите членки през октомври, най-вече Полша, настояха за това, защото за модернизирането на електроцентралите с необходими повече средства от фонда. И там се крие разковничето. Полша обаче трябва да е готова да намали малко фонда, за да има повече квоти за индустрията. Ще посоча нещо и ще ви помоля за вашата оценка. Промишлеността трябва да намали 43%, механизма за CDM и а, съвместното изпълнение. Първо се спират. Има и друг въпрос, свързан с въздухоплаването и ИКАО. Въздухоплаването от 2020 година вече няма да увеличава емисиите си, а от 2020 година тези емисии чрез модерни механизми трябва да бъдат намалени. Искам да ви попитам какво е вашето мнение. Дали трябва да не внимаваме все пак, за да не стане така, че отделните промишлени отрасли да бъдат третирани по различен начин. Да не говорим непременно за успех, когато говорим само за някакви временни подобрения, когато говорим за съвместното изпълнение. Господин Гроте. Благодаря. Предложението се прави още преди лятото на 2015 година, което е добър знак. Добро послание е това за нашите граждани. Ам, имаше други предложения, свързани с ам, изтеглянето на а, средствата, както и с а, CDM. Но смятам, че а, относно съхраняването и ам, изтичането съхраняването на въглероден двуокис ще има големи боричкания. Необходимо е да се предостави допълнителна защита и да се види дали някой от елемента трябва да се включи в списъка за лавене съхраняване на въглероден двуокис относно въздухоплаването. Ще ми се и на мен от страна на комисията тези области тези области, които не допринасят непременно за замърсяването от автомобилите, допринасят за допълнителни емисии от въглероден двуокис трябва да водим тук един а, дебат с а, много аргументи и да постъпим отговорно. Имам въпроси към другата област с етикетирането. Етикетирането беше тема, която беше обсъдена в нашата комисия. В много области намирам предложението за добро, но не може всички да имат А плюс или плюс плюс. Има продукти, които отразяват най- най-съвременните технологии когато да речем има 94% енергийна ефективност. Говорим а, за радиатори, които понякога биват категоризирани с категория D. Според мен това не е правилно. В законодателството трябва да се прецени дали правилният подход е всички продукти да се ам, етикетират с А плюс или плюс плюс и от друга страна пък да има етикетиране с ам, Д и така нататък, т.е. от едната кръм се изпада в другата. Предложението като цяло е отправено в правилната посока ще го разгледаме в парламента и ще а, внимаваме нещата да не излязат извън контрол с това предложение. Благодаря. А сега Марк Бейспейкър. Благодаря, господин комисар. Едно от, едно от нашите притеснения е а, изтичането на въглеродни емисии, изместването им и съответно загубата на работни места, свързани с това прехвърляне към други континенти на а, индустрията. Наистина казвате, че ще има а, безплатни такива квоти, но нека това да е само за най-енергоемките сектори. Как обаче ще гарантирате, че така рискът от изтичане на емисии или изместването им ще намери структурно решение? Можете ли да наистина да гарантирате, че ще спрете изсичането на емисии. Смятам, че това, което можем да направим, е да действаме в световен план. Защото както в Европа, така и извън Европа да имаме иновативни а, решения, свързани с климатичните изменения. Какво мислите да направите по този въпрос? Благодаря. А сега Алде, господин Гербранти. Благодаря за вашата презентация, господин комисар. А, също радваме се да видим вашата презентация на пакета като цяло а, тук. А, нека да кажа, че съм положително не точно изненадан, но положително из... зарадан от това, което вие представихте. А, говорите за фонда за иновации. Виждам също, че ще регламентирате по-добре изместването на емисии към други континенти, нещо от което наистина имахме нужда. Имам конкретен въпрос не толкова относно тези квоти, свързани с индустрията в Централна и Източна Европа от, след 2020, но по-скоро за инвестициите, които са свързани с тези а, с квоти. Особено а, въглишната индустрия в Централна и Източна Европа. Знаете, че голяма част от тези средства отиват точно за въглишната индустрия. А пък, нали ще се опитваме да намалим емисиите въглероден диоксид за в бъдеще? Как ще гарантираме, че е, след 2020 година държавите от Централна и Източна Европа няма да продължат да развиват въглишна индустрия? Вторият ми въпрос е как ще а, избегнете изкривяването на пазара на електричеството. Например, връзката между Швеция и Полша. Полша получава а, примерно квоти за производство на електричество от а, полезни изкопаеми. А, а пък Швеция ще купува от тях, защото им излиза по-ефтино, примерно. Как ще избегнете това? Благодаря. Сега госпожа Конечна. Благодаря. Позволете ми да благодаря на комисаря. Радваме се да видим тук комисаря. Ние сме първата комисия, в която той представя новият план на комисията след пресконференцията. Този пакет не е никак лесен за разбиране. Той е много комплексен какво бихме могли да направим за КОП-21 през декември. Трябва добре да се подготвим, да. И тези реформи са единственото, което можем да направим, за да урежем емисиите. И също да не надскочим тази граница, т.е. таван, който сме си поставили от 2 градуса Целзий. За някои случаи това може да проработи, но как можем да подобрим нашата енергийна ефективност? Смятам, че има още много неща, по които можем да поработим. Очакваме с интерес този пакет. И определено аз съм убедена, че трябва да видим и друг един пакет, който да се адаптира, да е адаптиран към нашето ниво на ам, амбиции. Нали, казваме, че искаме да сме амбициозни и че искаме това, което ще представим на нашите партньори, да не засяга само Европа а да защитим въобще и климата в световен план. Благодаря. А сега е, от зелените господин Екаут. Благодаря за това, че ни е, представяте този пакет. Все още се опитваме да го обхванем в цялостната му комплексност. Е, наричате този пакет летния пакет. Ако все пак погледнете всичко, което се включва в този пакет, е добре да го наречем по-скоро коледен пакет, защото наистина е подарък. Нека да се спра на изтичането на емисии. За да може е, индустрията да, се, да спре да се оплаква за, от това изтичане. Казвате, е, че ще има 6,3 милиарда разпределени като свободни, като безплатни квоти, което означава а, това означава, че ще имаме 150 милиарда евро, които ще се разпределят. А, фонд, свързан с иновации, а, също над 7 милиарда евро там и също държавите членки, въпреки всичко, могат да получат компенсации за косвените разходи. Тоест, давате им модернизации, давате им средства по модернизациите, давате им а, компенсации, също а, всякакви безплатни квоти. Всичко това в а, този пакет. Това е коледен пакет, господин комисар, не летен пакет. И в, от фаза 3 има 400 милиона нераздадени квоти, които ще отидат в фаза 4. Тоест, това ще отиде в. А, а, преди се казваше, че това трябва да отиде в а, а, резерва за пазар, за стабилност на пазара. А сега ще се налее директно в а, търговията. Бихте ли ни обяснили? И а, съм сигурен, че имате обяснение. Относно фонда за модернизации, говорите за борт за инвестиции. Как ще сме сигурни, че модернизирането на фонда всъщност няма да бъде друг вид субсидия за въглищата? И последният въпрос, защо не използвате този момент, за да се е отървем от малко, малко, малко от емисиите, от излишъка, 2 милиарда излишък на котите от фаза 3. Не предлагате нищо да се заличи. Много съм разочарован. You, Благодаря. А сега господин Педичини. Благодаря господин председател. Благодаря на комисаря. Обеден съм, че пак няма да получа отговор, както често става. Но все пак. Тук говорите за големи инфраструктурни проекти, например енергийните мрежи. И искате да увеличите производството на енергия от ВИ. Основното обаче е, че трябва да наблегнем на природния газ. И да не забравяме и транспорта. Там пак ще има ускорени процедури за разпределяне на правата и ще имат финансова помощ, освен това. Милиарди евро ще се влеят в тези индустрии. И всъщност само два от проектите, които виждаме, са за развитие на интелигентни енергийни мрежи. И то за енергия, произведена от ВИ. Спомням си, когато ви изслушвахме за комисар, много хора говореха за конфликт на интереси. В това, което вършите, има конфликт на интереси. Как така във вашето предложение пак всъщност защитавате изкопаемите горива. ПНФ, мис Донано. Господин Донано. Си, месье президент. Е, мерси егалмон, месье... Благодаря, господин комисар, за информацията, която ни предоставихте. Да се ограничат последствията от измененията в климата трябва да бъде един от нашите приоритети – доста обаче от нашите въпроси не получават отговор. Имаме ли необходимите средства, които да отговарят на нашите амбиции? Не. Не защото сме прекалено амбициозни, не защото целите не са достатъчно напредничави и защото държавите членки гледат, на тях като на бреме не разполагаме с достатъчно ресурси, защото най-големите замърсители не желаят да се включат. Държавите членки на Европейския съюз сами трябва да поемат последствията от действия, които се прилагат в световен мащаб. Така че ние гледаме напред, но не биваме съпровождани. Нека да бъдем реалисти, когато си поставяме цели. Държавите в процес на развитие през следващите години ще замърсяват много повече, отколкото северните държави. Не може да не предлагаме альтернативен модел, който да позволява на тези държави, освен да се погрижат за околната среда и да продължат да се развиват. Въпрос към вас. Как да направим така, че тези, които са най-отговорни за замърсяването, да се включат в действията? На второ място, имате ли някаква равносметка за цената на нашата политика и начина по който тя се отразява върху индустрията? Бихме искали да включим индустриите в плана за действие, но като че ли Европейската комисия желая да ни тласне към либерализация и отваряне към конкуренцията в този сектор. Явно е, че ние ще бъдем изправени пред същия проблем, пред който бяха изправени САЩ, след като направиха реформа в администрацията – монопол, частен монопол, който а, няма да остави място на другите. Вие ще може ли да предоставите гаранция за все пак оставането на отделни национални пазари? Смятате ли, че Европейската комисия може да предвиди либерализация в европейски мащаб? Енергийната независимост е важна, но а, не може само нашата парламентарна комисия да се занимава с този въпрос. Как Европейската комисия може да предприеме действия при положение, че държавите членки продължават да внасят горива от държавите от залива? Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви. Сега комисията. Моля да отговорите. Ще се опитам. Ще започна с господин Лизе. Ясно е, че в авиацията има преговори, които се водят с ИКАО. Дебатът беше много ам, сложен и в миналото, когато го водихме на вътрешно ниво и все пак имаше и положителен изход и за ИКАО до края на 2016 година. В Париж ще има преговори. се надяваме да стигнем до международно споразумение. Като цяло има консенсус по въпроса, че не едни ам, отрасли да бъдат обхванати, а други не, т.е. да има едно и също ниво ам, на поета ангажимент. Беше казано, че не е достатъчно амбициозно това, което се предлага, но напротив, амбициозно е, представлява добра изходна позиция за преговори с парламента. Предложението е балансирано. Всякакви промени по предложението имат своето въздействие. Ам... Имаме ам, крайна цел 43% намаляване на емисиите. Ако има ам, разместване на коефициента за разпределение между квотите и другите аспекти може да се наруши и баланса и да има някакви последици, когато се внесат подобни промени. Моите служби работиха много по въпроса, защото темата е сложна. Ние ще опростим етикетирането но това има въздействие върху развитието на технологиите. Потребителите искат от нас нещата да са опростени. Вие си мислите, че ние искаме да стигнем далеч по а, въпроса за опростяването, но идеята е да се ам, намали объркването сред потребителите, да знаят, а, че те а, са избрали най- енергийно ефективния уред и това наистина е така. Защото има А+, А++++ и по този начин има противоборство между, между А и Г в скалата. Е, първо ще има преходен период, ще се осигури необходимата защита. Има много елементи, които са свързани с базите данни така или иначе има храна за доста дискусии. Колегата Мекър да. Е, никой няма да се възползва безплатно. Всеки трябва да положи усилия. Няма да има гратищи. Ще се по е, ще трябва промишлеността да постигне тази цел 43% може да има 20 пункта повече, отколкото са имали в миналото. Всеки ще трябва да положи усилия, няма да има гратищи, както господин Демесмека каза. Трябва да положите усилия в миналото. 180 да речем 180 души са имали са, ам, има ли 100% от квотите, но сега това не е така. Тези хора ще трябва да положат усилия. Много сектори, промишлеността и транспорта, и замеделието, и строителния сектор. Тези, които се представят най-добре, ще разполагат с 100% от квотите. В момента не знаем кои ще се представят най-добре и кои ще получат 100%. Това е един а, процес в ход. Има формула, която взима предвид интензивността на търговията на 2013 до 2017. А, до 2019 година комисията ще, ще е наясно а, кой има 100% от квотите и кой 30% от квотите. Господин Гербранди. Той зададе въпроса какво ще се случи с фонда за модернизирането. И с инвестициите какво ще се случи? Инвестициите трябва да са в съответствие с целите на ЕТС. Да се стигне до по-низки емисии във всички сектори. Насоките ще а, бъдат изготвени специално за фонда за модернизация. Това е ясно. Ам... Вие казахте, че сте обезпокоени от това, че има свободни квоти за ам, енергийния сектор, че трябва да има по-голяма прозрачност. Ние ще се погрижим за това. Инвестициите са в размер на 10 милиона евро и а, те ще бъдат раздадени след обявяването на обществени поръчки, след като има търг. В предложението се казва, че държавите членки трябва да предвидят компенсации. Госпожа Корнега каза, че липсва амбиция, защото няма енергийна ефективност и енергийна сигурност в строителния сектор. Да, това е първата стъпка от страна на Европейския съюз. Следващата година ще излезем с становище по отношение на регламента за енергийната сигурност. Ще имаме е, и директива за енергийната ефективност и директива за енергийно ефективните сгради а, първо трябва всичко това да бъде включено в работната програма на комисията. Днес за първи път обсъждаме работната програма на комисията и през октомври ще трябва да включим тези предложения в по-нататъчната ни работа. Моите внуци казват, че аз приличам на ам, дядо Коледа. Тук колегата каза, че Предложението прилича на коледен пакет, но аз не смятам, че е така. Да, а, има а, квоти, които ще са безплатни. В, в, в миналото намалението беше в размер на 1,74, сега е 2,2. Ще има 100 милиона по-малко квоти. И смятам, че това не може да се разглежда като коледен подарък, защото взимаме 400 милиона квоти а, от системата. А, защото хората, които са имали 100%, ще паднат на 30%. Това е амбициозно предложение, балансирано, но трябва да направим нещата както трябва, за да е, се справим и с въпроса за изтичането и съхраняването на въглероден двуокис. Виждате, че трябва да има баланс по отношение на позицията. Изказват се критики от едната и от другата страна. Е, очаквах този въпрос и господин Бехот, защото той е последователен, аз го взимам на сериозно. И той ми ме попита как първоначалните квоти ще бъдат включени в споразумението. Да, беше решено по отношение на, рез... на резерва квотите от фаза 3 да бъдат включени в резерва, да не бъдат търгувани. В същото време беше решено, че комисията трябва да анализира дали 15 милиона да бъдат използвани, за да се надгради фонда. И беше казано в окончателно споразумение по време на тристранните разговори, че комисия трябва да търси допълнителни възможности с използването на квоти. В резолюцията на парламента беше казано, че трябва да се засегне и въпроса за изтичането на въглероден двуокис. 15 милиона квоти ще бъдат включени в фонда за иновациите. Това е, е, трябва да бъде обхванато от дефиницията за е, е, третата фаза от е, създаването на резерва за модернизиране. Има нови отрасли, които искат да се установят в Европейския съюз и за тях няма да има квоти. Те няма да бъдат конкурентоспособни. Това е въпрос, също, също, който също трябва да се вземе предвид. И не може да, да, тези квоти да ги пуснем директно на пазара. Те се пускат на пазара, когато е необходимо, когато дойдат нови предприятия. В доклада на Белет, господин Белет е тук, Първоначално парламента поиска 300 милиона ам, квоти да се използват за иновациите, т.е. парламента също предвиждаше да има квоти, които да се представят на държавите членки под формата на иновации. Една от идеите е, беше такава, така че това предложихме е, квотите да се пускат на пазара постепенно ние, ние не действаме някъде зад колисно, зад гърба на парламента. Има споразумение по резерва за модернизиране на пазара. Има и заключение от октомври 2014 година, в което се посочва, че квотите трябва да бъдат използвани и за да се обхване проблема за изтичането на въглероден двуокис. Парламент, разбира се, е суверенен, може да прави с тези неща каквото си искали, както да подходи както сметне за добре. Предложението е балансирано. Ако се намалят квотите за промишлеността, трябва е, да се има предвид, че се увеличи риска от изтича на въглероден двуокис. Трябва да имате предвид, че всичко е взаимосвързано. Ще друг въпрос за PCIs и интерконекторите. През ноември комисията ще одобри втория списък с PCIs и трябва да ви кажа, че за нас това е приоритет – в първото ни съобщение беше, бяха посочени тези 10% за интерконекторите, изключително в а, а, сектора на елект... за производство на електричество. Ние искаме да има 10% взаимосвързаност до 2020 година и 15% 2030 година. g 7 също ам, изготви своя декларация по темата, т.е. да се постигне тази цел, свързана с декарбонизацията. И последния оратор каза, че предложението за СТЕ може да послужи за пример. В Париж трябва да се случат две неща. Първо поставихме предложение за намаляване на въглеродните ем, емисии. 65% от всички емисии. Европейския съюз е, има най-амбициозните цели. В, същите, в същото време имаме ем, цели и в същото време предприемаме мерки свързани с е, системата за търгуване на квоти. Ще обсъдим следващата седмица в рамките на економическия форум в Люксембург тази тема. Необходимо е да има финансиране и трансфер на технологии а, за развиващите се страни технологии за ВИ, така че и те да могат да си заложат по-амбициозни цели, свързани с намаляване последиците за климата. Очаквам, че парламента ще подобри ще подобри предложението, така че то да е от за всички. Благодаря. Започваме с втория кръг от оратори. Моля ви, колеги, придържайте се към времето ви за изказване, защото имаме 17 желаещи и и в 4.25 трябва да приключим. Започваме веднага с госпожа Горстет. Е, Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, вие предложихте да се реорганизира енергийния пазар. Както знаете, изправени сме пред е, многобройни нови енергийни е, източници. Това ще доведе до увеличени разходи за тези енергийни предприятия, които се занимават с управление на електроенергията. Интелигентните мрежи обаче ще позволят на потребителите да намалят разходите си за електроенергия. Как смятате, че ще се отрази тази система в средносрочен и дългосрочен план и как ще благоприятствате инвестициите? И на последно място, за пореден път бих искала да ви обърна внимание на положението в някои индустриални отрасли, като стоманодомивния, От десетилетия се говори за намаляването на въглеродния диоксид. И някои отрасли днес се намират в такова положение, че колкото и да искат, не могат да осигурят необходимите цели. Ще продължавате ли да давате на тези отрасли е, безплатни квоти, за да може тези отрасли да продължат да се развиват в Европа? Дали. Thank you, Chair. Um, and... Госпожа Дали, благодаря господин председател, благодаря и на комисаря за това, че ни представи пакета. Аз бих искал да се спра на предложението за промяна на схемата за търговия с емисии. Разбира се, че сега имаме и други големи играчи, като G7. Китай също е, определено е, вече се насочва към е, борба с измененията в климата. Това, разбира се, ще се отрази на конкурентоспособността. да не забравяме все пак климатичните изменения. Те водят до риск за някои предприятия. Някои предприятия са особено уязвими в световен мащаб, ако предприятията в други държави не предприемат сходни действия. Предложението се казва, че действията от другите държави не представляват сравними стимули за намаляване на емисиите от страна на предприятията в Европа. Какво конкретно предлага Европейската комисия, за да може нашите предприятия да бъдат конкурентоспособни на световната сцена? Вие говорите за безплатно разпределение и не веднъж се упоменава и отражението върху цената. Какво означава това за конкретния отрасъл от една страна и за потребителите от друга? Потребителите са тези, които ще трябва също да се възползват от подобно предложение. Благодаря. ЕК господин Хек. Благодаря, господин председател, господин комисарио. Благодаря, че ни представихте летния пакет тази сутрин. Карола Дишбург, министър на околната среда в Люксембург, беше тук и обяви, че по време на председателството на Люксембург проблемът с вредните емисии от земеделието е, ще бъдат засегнати по време на конференцията в Париж. Ще бъдат е, обмислени различни мерки, така че вредните емисии от земеделието да бъдат намалени. Въпросът ми към вас е, можем ли да очакваме от вас допълнителен пакет, е, който да е свързан с колегата ви Хоган? който се занимава с този проблем в рамките на опазването на климата и постигането на климатичните цели. Като имаме предвид, че в земеделието има толкова много вредни емисии, които се отделят. Защото а, в някои сектори се намаляват емисиите, но в земеделието емисии са много високи и така де-факто не се получава някакво подобрение. Благодаря ви. Е. Благодаря на господин комисаря за това, че ни представи е, пакета. Въпрос по схемата за търговия с емисии. Явно е, че трябва да работим заедно с всички, които ще бъдат представени на срещата в Париж. Разбира се, ще трябва да се обсъдят измененията в климата – но това не означава, че трябва да се налага ново бреме на економиката. Не може да се мобилизира допълнително ресурси на национално равнище и на европейско равнище. Да не забравяме обаче, че резултата, извинете, решението се крие в схемата за търговия с емисии. какво ще стане, ако приходите просто се скрият в различните бюджетни редове? Приходите от схемата за търговии с емисии трябва да се използват за енергийни проекти. Благодаря. Госпожа Ейви. Grazie президенте. Комисарио Канете, ci eh, Благодаря, Господин председател, уважаеми господин комисар, вие ни представихте вашето предложение за преразглеждане на директивата за схемата за търговии с квоти. Тази схема показа проблема с налагането на тавани. От 10 години се прилага тази схема и пазара на търговия с квоти не доведе до необходимите стимули за новаторство. Този режим беше използван и за данъчни измами данъчни измами за около 5 милиарда евро, които са в ущърп на европейските данъкоплаци. Това са все недостатъци на схемата за търговия с квоти. И въпреки тези недостатъци продължава да ни се говори за прословутата схема, като ни се казва, че тя ще да подпомогне индустриалния сектор. Питам се не е ли вече крайно време открито да помислим и за други възможности. Така, например, да се предлага различен размер на ДДС според емисиите на въглероден диоксид. По този начин ще се избегне и финансовата спекулация и на вторичния пазар. Ще можем да приложим и принципа за мърсителя плаща и по този начин всички ще бъдат равно третирани от гледна точка на тяхната конкурентоспособност. Благодаря. Господин Белет. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, поздравление за амбициозния пакет, защото според мен той е амбициозен. Дали е лято или зима или е коледа, няма значение. А, мисля, че дядо Коледа раздава безплатни подаръци, но нека ви напомня, той не ги дава на всяко дете. А, не ги дава на северните държави. Ако вие не сте си написали домашното, няма да получите подарък от дядо Коледа. Моля, не го забравяйте. Подходът ви е изключително амбициозен и целенасочен. И на Андрея, и на другите колеги от Польша бих искал да кажа, че фонда за модернизация е на лице, имаме различни альтернативи, нека да не го забравяме. Миналата седмица в дискусията определено го забравихме, а това е важно. Два кратки въпроса, господин председател. Има много, но нали трябва да се ограничим. Да не забравяме, че има несъответствие от 7 години между данните, с които разполагаме и а, времето, в което са ни необходими. Не може ли някакси да наваксаме? Както казахте, господин комисар, цитирам, държавите членки трябва да приложат конкретните мерки. Вие казвате should, според мен трябва да използваме shall, защото ако използваме should, по този начин ограничаваме свободата на действие на държавите членки по отношение на нивото на компенсации. Така че нека използваме shall. Благодаря. Благодаря, господин Парньо. Уважаеми господин комисар, с голямо удоволствие установявам, че това, което ни казахте в срата на юли месец на пленарното заседание е изпълнено. Вие изпълнихте обещанието си, господин Каньете, така че поздравления. Поздравления за ангажимента ми в областта на реформата на схемата за търговия с квоти. По отношение на срещата в Париж – аз наистина съм доволен, защото вие очертахте идеята за тези новаторски инвестиции. Както вие казахте, те ще бъдат крайъгълния камък на споразумението през декември в Париж. Както вие казахте, ще се прилага коректна цена за въглерода, за да може да имаме по-благоприятна атмосфера и за климата плана на Юнкер, Европейския фонд за стратегически инвестиции също ще бъде използван. Вие ще дадете и специфични публични гаранции за екологизирането. И мисля, че в това отношение ще може да бъдем пример за всички наши партньори на световната сцена. Три въпроса съвсем набързо. Първо, как ще се разработи този механизъм за прехвърляне на приходите към екологосъобразния план. На второ място, обмисляме някои инициативи във връзка с приемането на данък върху сделките с изкопаеми горива. Какво е вашето мнение? Thank you very much, Gardini. Благодаря, госпожа Гардини. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, бих искала да се спра на следното. Като Европейски парламент ние имаме за цел да съкръщаваме непреките разходи. Трябва да действаме хармонизирано, да въведем безплатни квоти, но да не забравяме, че на пазара има изкривяване, има изтичане на въглерод – В Италия стоманодобивната промишленост не се отразява добре на климата, но пък от друга страна а, се економисват доста а, суровини. 80% от емисиите на въглероден диоксид, които са свързани с а, горенето на съответните суровини, се отразяват отрицателно. Така че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 Благодаря ви, уважаеми господин комисар. Благодаря ви за това, че сте наш гост днес и за желанието ви да реформирате схемата за търговия с квоти. В следващия програмен период ще бъде трудно да удържим правилния курс. искани се да бъде малко по-амбициозни, искани се въздухоплаването също да бъде включено. Бих искал да кажа нещо във връзка с вашето предложение за финансирането а, на мерките в развиващите се държави. Държавите членки са тези, които трябва да вземат решение в това отношение. Аз самата и някои а, от моите колеги ще следим внимателно това да не се превърне на, в обещание само на хартия. Важно е да помогнем развиващите се държави, като отпуснем необходимото финансиране. Но ще има ли някакви гаранции, че тези средства ще бъдат използвани целесъобразно? Дали държавите членки ще искат да отпуснат средства и за подобни цели? Господин Линц, благодаря господин председател, господин комисар. Нямам коментари или въпроси, свързани с СТЕ, ами по-скоро по темата за европейската енергетика и за сигурността на доставките и свързаните мрежи. Вие казахте, че през декември ще изготвите съобщение. Ме ме интересува темата най-вече течния природен газ. Тази седмица беше даден старт на консултационен процес. Интересуваме в рамките на стратегията дали имате намерение да разрешите проблема и с частите, които са отдалечени от крайбрежието и с свързването на пристанищ като Роттердам и Гетеборг с терминали за доставката на течен природен газ и да се насърчи допълнително корабоплаването по този начин. Благодаря ви. Thank you. Thank you Благодаря, господин Данс. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Присъединявам се към коментарите на колегите, които изразиха задоволството си от това, че сте сред нас. Спомням си преди няколко седмици, вие говорихте за нивото на амбиции, което искахте да а, залегне на срещата в Париж. Искахте Европа да а, се стреми към амбициозна сделка – това, което се говори в Обединеното кралство в момента е, че Европа се проваля, има проблеми с европейския проект като цяло и като че ли тази идея се разпространява вече и сред хората, които преди подкрепях европейския проект. Какво ще направите, за да може да затегне малко контрола върху политиката в областта на климата? По отношение на развитието. Развитието и околната среда са изключително важни и тази година е от значение и за а, климата, и за устойчивото развитие. Как ще включите устойчивото развитие в преговорите? Това е въпросът ми. Благодаря сега госпожа Суица. Благодаря ви. Бих искала да благодаря на господин комисаря Канете за това, че е сред нас. Благодаря му и за участието на срещата в Добровник, където бяха приети приоритетите в областта на газа. Знае, че всеки проблем, извинете, всяка държава си има своите проблеми, но никоя държава не трябва да бъде изключвана от енергийната мрежа на Европейския съюз. Виждам, че имате много проекти, сред които и финансов такъв което е чудесно. Благодаря ви за това, че ни представихте пакета за реорганизирането на схемата за търговия, търговия с емисии. Сигурна съм, че взаимно ще можем да си помагаме. Един въпрос. Докато седим ние тук, климата се променя. Как да направим така, че да убедим големите замърсители, тъй като Европейския съюз замърсява само 10% от общото замърсяване на планетата. Как да убедим големите замърсители да допринасят повече в политиката за изменение на климата? Много ми е трудно да намеря отговор на този въпрос. Тоест не само големите сили, но и развиващите се държави също трябва да се включат. Госпожа Бонафе. Уважаеми господин комисар, благодаря ви за това, че ни представихте енергийния пакет. Както каза колегата Грот, този пакет ще ни занимава доста дълго време. Вие самия казахте, че схемата за търговия с емисии е част от цялостния енергиен пакет. Споразумението за газопровода между Русия и Германия не ви е обягнало. Европейската комисия многократно е казвала, че трябва да се диверсифицират енергийните източници, както и доставчиците – а, ние вече разполагаме с Nord Stream, нали така? Но пък убедихме Румъния, България и останалите държави, че водят отделни преговори за газопроводи. Казахме, че газа трябва да продължава да преминава през Украина. А какво правим? Опитваме се сега да заобиколим Украина, като мине през Балтийските държави. Какво искам да кажа? Искам да ми потвърдите, господин комисар, дали съм права или греша. Ако Европейската комисия не смяташе, че Южен поток е ефективен, то тогава защо постъпихте по този начин? Не мерим ли тук с двоен аршин? Благодаря.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 Е, да не говорим е, за преместването на работни места, като се вземат предвид разходите. Намираме се в економическа криза и тя също играе голяма роля. Трябва да помислим за автомобилостроенето и дали този сектор няма да изнесе своето производство. Не може ли да се провери това, защото понякога е едва ли не е достатъчно а, да се вземе решението само по себе. С една година виждаме, че предприятията вече не са на място, на което са били. Относно фонда за инвестициите, каква е ролята, която се отрежа на държавите членки, как трябва да бъде изграден този фонд, как ще бъдат разпределени разходите, свързани с администрирането на фонда. Фонда не само трябва да разпределя разходите, и, а, а и чрез администрирането на фонда е, възникват разходи. Господин е, Лайнен, благодаря ви, господин е, комисарио, за вашия пакет. Фонда за инвестициите има за цел е, да финансира технологии, които да са неутрални по отношение на климат и околната среда, компенсациите за преките разходи, без да има изкривяване на конкуренцията. Sie schreiben, dass die Benchmarks äh, technologische Fähigkeiten respektieren müssen. Трябва да се зачитат и критериите, свързани с технологиите. От стоманната индустрия се чу, че най- е, добрите дори не могат да изпълнят тези критерии. Държавите членки са най-добрите на света, разполагат с най-добрите технологии, а пък критериите са прекалено високи. Имате ли отговор на този въпрос, господин Мисхрива си, за последния въпрос? Мерси, Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Канете за присъствието му тук. Един въпрос, който няма кой знае какво общо с доклада. В Страсбург Исках да чуя вашата позиция. Вие все пак сте отговорен. Гласувахме един регламент за заразяването на хранителните продукти в случай на адрена катастрофа. И поискахме становище на експерти. Експертите отказаха да дойдат. Поискахме имената на експертите комисията отказа да ни даде имената на, на експертите. Вие сте отговорен, господин Канете, защо не можем а, да се свършим с тези експерти на Евратом и защо те не дойдоха да бъдат изслушани от парламента? Бихте ли ми казали точно? Thank you very much. Благодаря. А сега даваме думата на комисията, за да отговори. Ще отговоря. На госпожа Гростет ще кажа, че в този сектор ще имаме 100% квоти, защото трябва да имаме резултат в търговията. Така че тези 50 сектора ще бъдат уточнени за бъдеще. Относно потребителите, Ясно е, че трябва да имаме политика, която да поставя потребителите в центъра на енергийната реформа. Трябва да организираме отговора на енергийното търсене. Трябва да сме сигурни, че нашите граждани знаят как да пестят енергия също. Трябва да погледнете примерно какво става в северните държави с намаляването на сметките и как те произвеждат собствена енергия. Ние трябва да се да интегрираме хиляди е, потребители в тези мрежи и съответно ние трябва да уравновесим потреблението по мрежите. Именно за това трябва да стартираме комуникацията за информира... информационните кампании за потребителите. И за тази цел имаме работен документ с най-добри практики. Госпожа Дали говореше за косвените разходи. и мерките за а, превенция на изтичането на емисиите. Смятам, че най-правилният механизъм е първо да се актуализират всички данни между 2000, за период 2013-2017 и тогава вече ще имаме ясна картина за секторите, защото имаме 11 000 предприятия, които евентуално ще се впишат тук в тези контроли. Също трябва да актуализираме критериите ни и данните за производство. Ясно е, че някои дават по-често информация, но идеята е все пак да имаме някакъв баланс и да няма пък прекалено много бюрокрация. Така че ние ще видим от какви данни имаме нужда. Господин Ейк, Ейкаут, мога да ви кажа, че ще има интересна директива, която ще ви представим до година. Директивата за спестяване на усилията. Не знам обаче дали той ще бъде там. Няма да има коледни подаръци. Със сигурност гарантирам ви няма да има коледни подаръци и ще има специфични цели за всички държави. Нещата ще са много трудни. В момента говорим за една обща система, която ще се прилага за 11 000 предприятия. А сега ще, а после ще уточним нещата. И ще трябва да се занимаем и с емисиите от селското стопанство. Ще разглеждаме Луцев и всички останали елементи и определено ще има много-много комплексна работа. Господин Баршек говори за финансирането на пакета. Ние установихме, ние изградихме нови възможности. Разбира се, по КОП-21 има финансов пакет, идващ от развиващите се страни. Там има ангажименти за милиони, стотици милиони долари до 2020. И този финансов пакет трябва да бъде адаптиран. Да, това е много важно. Но в новото предложение за това как може да бъдат разпределени парите от търговете. Има един нов параграф, където се казва, че може да бъдат използвани за действия, свързани с климатичните промени в трети държави. Тоест, една от възможностите е, е да се финансират проекти извън Европейския съюз. Тоест, една държава членка може да реши да финансира трета държава в тази насока. Друг колега тук го пита какви са възможности за пазара на въглерода. Вижте, винаги можем да контролираме. Било то с такса върху въглерода или по друг начин. Това е най-големият такъв пазар. Опитваме се да орежем тези емисии. Разбира се, не всичко е перфектно. Господин Белет говори за датите, данните от производството и каза, че предпочитал думата shell, а не думата should. Вие сте парламент, имате, работим по процедура съвместно вземе на решение. А, мисля, че трябва да подсилиме позицията на Европейския съюз в международните преговори. Това е важно за нашите цели и за нашите политики. И е малко жалко, че на този етап нямаме конкретна позиция за Париж, но толкова е трудно това. Надявам се по-добре да а, разгледаме, да дискутираме нещата старателно и да имаме, макар и по късна позиция. Госпожа Гардиния пита какви са разходите. Да, има такива, но има и задължение държавите членки да кажат какви, какви помощи ще отпускат. Тоест, виждате, има и прозрачност. И също при управлението държавите членки ще получат тази информация и е, ще трябва да заявяват, ако примерно някой сектор не е конкурентно способен. Не сме създали фонда, за който вие говорите, за помощ, защото това би било много сложно. Смятам, че най-лесната форма е да се дадат безплатни квоти на индустрията а пък после вече те ще намалят изтичането на емисии. Госпожа Гутеланд също говори по този въпрос. Господин Лизе говори за газа. Е, ще имаме то, този регламент в края на януари. И в е, стратегията за втечнения природен газ ще говорим къде ще се изграждат нови заводи и ще видим кои връзки ще бъдат официално упоменати, за да имаме връзка между тези а, централи, между тези устройства. Господин Данс говори за развитието. Трябва да има тясно сътрудничество между развитието и финансирането на климата. Разбира се, ние оставаме на ваше разположение. Те първа ще имаме допълнително разглеждане на устойчивите цели от Адисабеба. И разбира се, всички тези действия помагат на третите държави да действат. Госпожа Суика, която вече съм виждал а, наистина смятам, че ще имаме добри проекти за Централна и Източна Европа. А, за нас приоритета е южният, южният коридор. Не южен поток. Южния коридор. Защото оттам бихме могли оттам да се свържим с Афганистан и после а, с Чиркменистан, извинявайте, там с Иран. Относно частните компании. Нормално е природния газ да минава през Украина. Но ако някой иска да направи нови коридори, те ще трябва да зачитат европейското енергийно а, регламентиране. И ця, целият с цялото законодателство. Също говорихте за фонда за модернизиране, за фондовете и цената им, стоиността им. Това ще е ограничено, защото ще имаме все пак и наблюдение от Европейската инвестиционна банка. Не очаквам големи разходи по тези фондове. Вярно е, че наистина, когато отпускате средства, те могат да стават повече и повече и повече. Не, ние трябва да се ограничим. И накрая, относно критериите и ограниченията. Ще ги актуализираме два пъти за в бъдеще. Смятам, че това е най-добрият, най-доброто, което може да направим. Не можем да променим цялата система. Благодаря на всички вас за а, коментарите. Евратом. Ще ви дадем допълнителна информация. Моите служби ще, ви, ще се свържат с вас. Съжалявам. Това, което можах да направя за толкова кратко време. Благодаря за вашето за вашите отговори. Прекратяваме за една минута и продължаваме после с дневния ред. Okay, dear colleagues, we should continue our meeting. Колеги, продължаваме. Моля тези, които искат да напуснат, да го направят незабавно, за да можем да продължим нашата работа. Следваща точка е дискусията за ветеринарно-медицинските продукти и ще дам думата на докладчицата госпожа Франсуаз Гростет. Благодаря, господин председател. И така, първо искам да благодаря на всички, може би не всички са тук, но всички тези, които пожелаха да участват в нашата работа и внесоха изменения. И също искам да кажа, че Имаме 946 изменения само от нашата комисия. Много сте продуктивни. И очакваме също и становище на комисията Агри, което трябва да бъде гласувано днес. 946 изменения, плюс измененията на комисията Агри, доколкото знам, и там има доста такива. Това означава, че проявявате интерес към този регламент но също и че имаме нужда да работим доста за намаляване на броя на измененията, намерим добри компромиси и в крайна сметка да имаме на възможно най-ясен текст. И така, това означава Почитам да ви предупредя от сега, че със сигурност ще трябва да отложим гласуването, което е, беше предвидено в края на септември защото ни трябва повече време за постигане на добър компромис. Той не трябва да бъде постигнат бързане, още повече, че имаме лятна вакансия, която предстои. И за това смятам, че ще е по-добре да а, отложим гласуването в комисия за октомври или евентуално ноември. Нека пък и да не губим прекалено много време като си имам предвид, че съветът трябва да приключи първия кръг в края на тази година. Виждате, че и съвета не е особено напреднал. Не искам да губим време, нека по-добре да побързаме, за да свършим максимално. Но да си дадем нужното време, за да имаме ясен и ефикасен текст, който отговаря на целите, които сме си набелязали и разбира се да не губим прекалено много време. И така имаме един дългосрочен проект. А, не трябва да имаме дълги списъци на гласувания с индивидуални гласувания. Това ще бъде жалко. Смятам, че всъщност няма ключови точки, където да не се разбираме. Напротив, имаме съгласуваност. По-скоро имаме раз, различие в нюансите, но няма големи трудности с докладчиците в сянка. и Им благодаря за работата. Вече има широк консенсус по голям брой точки с изменения, които вървят в една и съща насока, поне духа им е еднакъв. По други точки има разлики, къде е по-големи, къде е по-малки, но мисля, че няма разлика, която да не може да бъде превъзмогната. Първото, първата ми констатация е относно борбата срещу биорезистентността. Тук наистина става въпрос за спешен проблем и предложенията на всички ви са много сходни. Съгласни сме, че има нужда да се ограничи Профилактичната употреба, тук се измени 749, 770 и 82. Та да ограничим антибиотиците и да се насърчи добрите практики при отглеждането на животни. Някои предлагат окончателна забрана, пълна забрана на антибиотици. Нека да напомня, че става въпрос с директ бюджетен регламент и нека да следим да не сме твърди прескриптивни все пак, защото превентивната употреба е нужна понякога. Понякога повтарям, примерно при превенция на някои болести. Също се предлагат ограничения или по-добра рамка за а, метафилактичното прилагане. Това са изменения 770 а, 72. Това са все неща, по които бихме могли да се разберем. Също относно а, резервираните списъци с антибиотици, явно принципът е подкрепен почти всички. Това са извинени 427, 28 и така нататък. И там има а, искане от много колеги комисията да се базира на солидни научни становища, например от Европейската агенция по медикаменти и други. И се противопоставям на изменението, което изисква парламентът директно да участва в изготвянето на този списък чрез процедура по съвместно взимане на решение. Това с изменение 827. Смятам, че тази работа трябва да се базира на истински медицинска експертиза, научна експертиза, ние не сме специалисти и че не трябва да има политическо наддаване аз се страхувам, че ако парламента тръгне да участва в изготвянето на тия списъци, ще влезем в политически дебат, който няма нищо общо с останалото. Що се отнася до продажбата онлайн и продажбата на разстояние на антибиотици, и тук имаме изменения 711, 715 и така нататък. Повечето от вас искат да се ограничат тази забрана до антибиотиците, а не всички лекарства за по рецепта. Ще дискутираме. Ще трябва да видим как, какво ще кажем зенството. Многобройни изменения също говориха за член 107, където се изисква рецепта а, при и продажба на антибиотиците, ветеринарни антибиотици от ветеринари. Идеята е да имаме по-добър контрол на тази възможност. Други искат да се заличи а, тази възможност. Това са изменения 680 и така нататък. Така иначе ще трябва да намерим компромис по този въпрос. Радвам се също, за многобройните изменения, които имат за цел да има повече проследяемост в продажбите на антибиотици, както и съответното събиране на тези антибиотици. Втора основна точка – фармакобдителността. Голям брой изменения бяха представени да преразгледаме процеса за сигнализиране на рискове, особено като се въведе едно, едно като дружествена една асоциация а, по изменение 278 и така нататък. И тук са изменени 470 и 603. Според мен това са въпроси, по които трябва да бъдем особено бдителни. Аз лично предлагам изменения, така че продуктите да са по-тясно следени, особено първите години след пускането им на пазара но новият упростен процес е а, ключова мярка за намаляване на административната тежест. И е, всички се питаме дали като не опростим нещата за земеделските стопани, няма да се наложи да се върнем и да преразгледаме целият а, процес на фармакобдителността, защото той е станал неефикасен и скъпоструващ. Тоест да подсилим безопасността и от друга страна да облегчим те, бюрократичната тежест. Така или иначе, няма нужда да правим подобни отстъпки от общественото здраве, но просто да потърсим компромис. Що се отнася до хармонизирането на R, това, което наричаме RCP, това са характеристиките на продуктите. Мисля, че там много добре можем да постигнем компромис. И се радвам, че предложението ми за хармонизиране поне на някой от тези продукти получи подкрепа. Има изменения, които казват, че това трябва да засяга най-вече сходни продукти. 115, 16, 17, 715-16-17 изменение. Други елементи искат да отидем по-далеч, т.е. да наблегнем на кретативната част, това е изменение 717, и тук съм съгласна, мисля, че трябва да стигнем до там. Що се отнася до процедурите за ограничените пазари за изклю... извънредните обстоятелства? И тук ам, подкрепям и виждам подкрепа за предложенията, които направих и които се опитват да намерят гъвкавост. Това е същински плюс в областта на иновациите. Знаете, че една от целите е именно да насърчаваме тези иновации. И идеята е досието на тази първоначална компания да бъде оценено след 5 години, не след 3 и а, да има възможност за това предприятие да стане а, от неограничено естество, ако има много работещи. Ако има извънредни обстоятелства, данните, които ще се събират по време на използването на продукта на терена, трябва да допълнят а, данните от а, АММ. И нещо друго относно периода за защита на данните. Е, тук много малко изменения бяха представени. Надявам се, предложението, което правя да се защити този период и за периода, както и за големите видове, да бъде прият. И имам колеги от EFDD, е които искат по-кратки периоди Изменение 441, 450 и това ми се струва противоречащо на резултата от оценката на въздействието, проведена от Европейската комисия, която има за цел да насърчи иновациите и а, търсенията научно-развойната дейност в ветеринарната медицина. Що се отнася до защита на околната среда, други колеги като мен също считаха, че е нужно да се веде една система за монография на околната среда, изменение 479, например, и поисках от комисията да издаде един доклад за възможностите за веждане на подобна система. Някои от измененията искат от комисията да направи директно конкретни законодателни предложения. Някои от колегите отиват по-далеч, отколкото аз предложих. Аз смятам, че преди да влезем в един път, трябва да анализираме възможността за постигане на дадено нещо и да видим какво е, каква е оценката на действието а, върху това ветеринарно-медицинско лекарство. Не искам да бъда толкова прескриптивна, както някой от вас, но смятам, че трябва да намерим споразумение. Относно професията ветеринар, някои искат понятието квалифициран персонал, авторизиран да работи според националното законодателство, да бъде заменен от ветеринар. И само ветеринарите да имат право да предписват. Тук говорим за мен 251, 52 и 53. Разбирам много добре искането ви. Но нека да останем бдителни. Защото трябва да знаем, че този текст има за цел да се регламентират продуктите, а не професията, не ветеринарната професия. От друга страна, знаем, че съществуват много разлики между държавите членки Например, в Обединеното кралство има различни системи, които позволяват на други специализирани а, а, други специалисти да извършват ветеринарни актове. А, ние, и аз лично нямам за цел да критикувам система, върху която, с която работим отдавна. И смятам, че трябва да се намери просто едно добро равновесие между системите в отделните държави членки. И комисията работи по, едно, по един компромис, който може да бъде добра база за по-нататъчната дейност тази комисия. Що се отнася до каскадния принцип, има ясен консенсус, който се очертава за утвърждаване на каскадата и използването на лекарства за човешка медицина, само като последен, последна възможност. Тези човешки антибиотици трябва да бъдат използвани за животни само с предварително подписано свидетелство от страна на ветеринария. Това е член 840 и смятам, че, до, че това може да бъде лесно приложено на практика а, и не бива да създаваме допълнителни трудности, но просто трябва да помислим заедно. Що се отнася до хомеопатичните продукти, има много изменения, които искат да се а, насърчи или да се опрости използването на хомеопатични продукти. Вярно е, съгласна съм, но тази точка не ми се е струвала приоритетна в моята презентация. Ако бъркам, ще се занимая по-подробно с тези изменения. И има и други точки, които, разбира се, сте засегнали, но предпочитам да водим дискусия. Поставих акцента върху това, което беше особено важно в този текст – и не смятам, че ще има кой знае какви противоречия. Смятам, че постигнатото ще, ще доведе до един добър компромис и ще можем да работим все така добре с докладчика в сянка и след няколко месеца ще имаме един текст, който ще бъде добре съгласуван и ще бъде приветстван от всички. Благодаря на всички, които работиха по текст. We... Благодаря ви. Сега започваме с докладчиците в Сянка. Господин Танасеско от името на СИД. Chair. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, измененията, които внесох аз, подсилват мерките, предложени от докладчика, за да се противодейства на макробиологичната резистентност. Внесъл съм и изменения, които дават възможност за продажба в интернет на лекарствени препарати, които е, изискват рецепта или не. Има възможност и за хармонизиране на едни и същи продукти в различните държави членки, така че да има изцяло хармонизирани ветеринарно-медицински продукти. Това ще има положително въздействие върху органа за ам, издаването на разрешителните и тяхното хармонизиране. Няколко а, колеги поискаха да има хармонизиране на ам, сходни продукти, които са еквивалентни, това предложение ще доведе до групи от продукти, които лесно могат да бъдат управлявани. Има предложение от докладчика да се хармонизира употребата на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и да се отиде по-далеч дори в процеса на хармонизиране. Повечето от измененията имат за цел да подобрят използването на ветеринарно-медицинските продукти, така че те да подобрят човешкото здраве и здравето на животните. Трябва да има по-стрикни ограничения, когато се говори за употребата на антибиотици. Положителни са измененията, които се отнасят до въздействието върху околната среда от използването на ветеринаро-медицински продукти. Относно докладите, не знам дали това е най-добрия подход. Целта на, това, на едно от предложенията е да се намали административния товар. През първите три години след одобрението на ветеринарно-медицинските продукти редовно трябва да се ам, изготвят доклади за този продукт, който е бил представен на пазара в рамките на фармакологичната бдителност, за да се гарантира, че ако има някакви негативни последствия, ще се предприемат мерки от регулаторния орган. Повечето изменения а, са сходни с идеите заложени в доклада и смятам, че ще можем да се обединим около компромисните изменения. Това е за сега. Благодаря ви. Благодаря. Сега от екара господин Пиека. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на госпожа Гростет за неимоверните усилия, които тя положи по изготвянето на текста. Темата е много сложна и затова има около хиляда изменения, които са предложени. Ние работихме също ам, по а, въпроса и някои изменения се припокриват, други обаче са различни. Тук не става въпрос само е, за здравето на животните, но и за здравето на хората. Става въпрос и за антибиотиците. В тази връзка трябва да проверим много внимателно а, е, нещата, а, е, защото а, резистентността свързан с антибиотиците, играе важна роля, защото колкото повече антибиотици има, толкова по-голяма ще е и тази резистентност. В тази връзка трябва да си зададем въпроса. Кой може да взима решение и възоснова на какви критерии ще се взима това решение, кои антибиотици да се използват при животните, защото има редица антибиотици, които не трябва да бъдат разрешавани. Но въпреки всичко трябва да има ясни критерии. Кой трябва да издава това разрешително и какви трябва да са основанията на съответното лице, което дава разрешението. В много страни лицето, което може да е това разрешение е ветеринарния лекар, но в други държави лицето може да взема и друга функция. Така че по този въпрос трябва да намерим консенсус, кое лице ще отговаря за предписването или разрешаването потребата на антибиотици. Има различни законодателни рамки в държавите членки. Трябва да се има предвид при изписването на антибиотика какво ще е въздействието му върху животните и върху ам, здравето на хората също така. Трябва да следим за това да се упражнява контрол. Няма нужда да има прекомерни а, процедури, които да водят до заобикаляне на а, разпоредбите и да се търсят пробойните в законодателството. Знаем, че освен това, трябва да видим как може да се контролира търговията в интернет, защото това е тема, която е доста противоречива. Знаете е, колко брожение имаше около акта. А, така че и ам, противоречия се още съществуват в някои от държавите членки. На следващо място става въпрос за защитата на данните и за защитата на патентите. На всеки, който е изобретил нещо, може да го патентова. Знаем, че лекарствените препарати изискват много средства. Ам, и а, трябва да се помисли какъв трябва да е периода, в който се предоставя защита и в периода, в който могат вече да се предлагат генерични лекарства. Някои изменения са малко странни, когато ги чете човек. Има предложения, в които се посочват неща, които нямат връзка с доклада. И така, има много такива изменения, които нямат общо с, с доклада. Относно антибиотиците и тяхно, тяхното предписване има различни срокове. Трябва да намерим компромиси. Предлага се срок от 18 години, други предлагат по-малък, по-кратък срок. Не смятам, че ще е толкова лесно да се намери компромис по този въпрос. И накрая присъединявам се към госпожа Гроседа в по-голямата част от нейните предложения. Ще се опитаме да използваме максимално времето, за да разгледаме всички изменения и ще се опитаме да спечелим още малко време. Така че да нямаме време само до септември, ами е, до октомври. Господин Полсен. Tack så mycket och tack fru Gostedt. Благодаря, господин председателю. Благодаря, госпожо Гростет. Прекрасно се справяте. Току-що дойдох от Комисията по земеделско стопанство и гласувахме по становище, свързано с доклада за ветеринарно-медицинските продукти. Трябва да кажа, че не сме много далеч от това, което се обсъди във връзка с гласуването. Знаем, че в комисията Агари всичко трябва да се разглежда от гледна точка на селското стопанство и на земеделските стопани. Това означава, че стигнахме до компромис свързан с а, това, разли... че отделните държави членки имат различни, различни системи за предписването и разпространението на лекарствени продукти. съгласихме се, че в... държавите членки имат право да запазят своите национални системи, но когато започнем да говорим за вътрешния пазар, има общи правила, които са стрикни и трябва да се спазват. Има и права, които се отреждат на някои държави членки, които им позволяват да са още по-стрикни, отколкото статуквото. Така че се опитахме да обединим различните мнения и да постигнем компромис. В допълнение към това мога да кажа, че има много важни теми, включени в доклада. Идеята е да има много точна дефиниция за това какво означава а, терминът профилактика, какво означава точно при определени обстоятелства, а, какво означава точно авторизиран. За мен е много важно подробностите да бъдат уточнени, защото те са от голямо значение. Имаме много голям опит в парламента, свързан с тази тема. Водени са много дебати. Трябва да се избягва законодателство, което съдържа в себе си много неясноти. Текстът трябва да е кристално ясен. Комисията Агри при, е, прие това становище с 39 гласа за и 4 или 5 гласа против или въздържали се, не си спомням точно. Споразумението е добро и наистина е важно следното. Ако разгледаме монографската система, нашият подход е да поискаме от комисията да разгледа въпроса и да види коя система трябва да възприемем. Защото така, както е статуквото в момента, не можем да кажем а, не искаме а, такова нещо. Не. То трябва да е възможно, ако се окаже най-удачния подход за напред. И същевременно се опитахме да намалим бюрократичния товар, за да улесним малките предприятия и производителите на генерични лекарства. Тук става въпрос за това да се помогна на замеделските стопани да имат достъп до лекарствени препарати, които да са по джоба им. Знаем, че земеделски стопани са изправени пред много економически проблеми затова трябва да им помогнем. Ние искаме да се намали бюрократичния товар, но искаме и хората все пак да имат право на избор. Смятам, че а, в тази връзка госпожа Гростет е много способна и тя може да постигне много добри резултати. А, така че тя много добре се справя с бюрократичните аспекти, а пък аз по-скоро с ветеринарните аспекти. Госпожа Конечна от името на ГУЕ. Благодаря, господин председателю. Колегата Мариана Килкенър не може да е тук, но тя подготви текст за мен, който ще ви представя. Искам да благодаря на докладчика за нейното сътрудничество и усилията да постигне компромис. Смятам, че този брой изменения изисква по, повече дискусии между докладчиците в сянка, защото дискусията в пленарна за в противен случай може да се превърне в чист хаос. Не е толкова лесно да се постигат компромиси, но ние все пак ще подкрепим използването на антибиотици в определени случаи. Хомеопатичните ветеринарни продукти също ще подкрепим и предпочитаме думата антибиотици, а не антимикробиотици. Според нас е необходимо да се, да се забранят изпитванията с, с животните и е необходимо първо да има дебат а, сред ветеринарите не е така лесно да се намират решения. Това се отнася до изменение 713, 714, 717, 730, 731 и 732. Има много неразрешени въпроси до сега. Много сме благодарни на докладчика за нейните усилия и смятаме, че отлагането а, на доклада ще няма да доведе на негативни последици и окончателният текст ще отговаря на целите, които са заложени при изготвянето на това предложение. Не говорим само за здравето на животните, но и за здравето на хората, което винаги застава на първо място във всяко едно отношение. Благодаря следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Гростет за извършената от нея работа във връзка с ветеринарно-медицинските продукти. Аз замествам госпожа Ойслинг и говоря от нейно име. Първо, относно употребата на антибиотици. Разбира се, че подкрепяме ограничаването на антибиотиците като профилактично лекарство. Има интензивно използване на антибиотици върху дадено стадо, след което в рамките на определена операция отново се използват антибиотици. Разбира се, че подкрепяме изолираното използване на антибиотици, но трябва да се забрани профилактичното използване на антибиотиците. Метафилакцията не трябва да заменя профилактиката. Какво означава това? Ако дадено животно е болно, не трябва да се възползваме от този претекст и да кажем ми дадем на всички останали животни антибиотик. Трябва да има конкретен метод. Например, ако дадено животно е болно, то трябва да бъде поставено под карантина. Не трябва да се злоупотребява с метафилаксията, за да се премине към профилакция и да се каже, ама то едното животно е болно, винаги ще има болни животни. Трябва да се въведе метод, който да ограничава даването на антибиотици на цялото стадо. На следващо място, списъка от антибиотици. Госпожо Гростет, в това отношение бих искала да ви напомня една... А, да ви напомня следното. Ендокринните пертурбатори. Ако Европейския парламент не беше въвел временни стойности, нямаше какво да се работи повече в това отношение, защото самата Европейска комисия не изготви списък с критерии за ендокринните дизруптори. Ние от ние смятаме, че трябва да има приоритети. Световната здравна организация въвежда приоритети за антибиотиците и случаите, в които те трябва да се използват при животните. А ние, евродепутатите, казваме, че ще вземем списъка на Световната здравна организация и ще помолим Европейската комисия да добави и други антибиотици. Но не трябва да се оказваме в същото положение, в което се оказахме за, ендо... за ендокринните дизруптори. Необходимо е да има минимален списък. Относно докладването. Важно е да имаме информация от животновъдите. Ако нямаме такава, не можем да знаем дали има прекомерно или недостатъчно използване на антибиотиците. Относно последствията върху околната среда. От 2004-2005 година последствията от лекарствените продукти се включват в лабораторната оценка за лекарствените продукти като цяло. Но относно активните вещества – в лекарствения продукт, за тях не се прави оценка на въздействието. Затова искам лабораториите да правят оценки на всички активни вещества, които са използвани преди 2004-2005 година, за да знаем какво е въздействието върху въздуха, почвата и така нататък. Това може да бъде направено от лабораториите. Относно третите държави, има много лекарствени продукти, които се произвеждат там. Трябва да се засили контрола в това отношение. И на последно място сравнителната оценка. На обяд имаше работна среща във връзка с сравнителната оценка на лекарствените продукти. Задължително е новите лекарствени продукти да се сравняват с вече съществуващите, а не да ги сравняваме с а, разни плацебота, защото в противен случай на пазара ще има всякакви лекарствени продукти, за които не знаем какъв е риска. Да не говорим за страничните ефекти. Трябва при оценката на лекарствените продукти да се прави сравнение с съответния референтен лекарствен продукт. И на последно място, за защитата на данните, госпожо Гростет, дълга дискусия водихме за лекарствените продукти за човешка употреба. Трябва да имаме достъп ма до абсолютно всички данни. Ако има новаторство, не трябва да се крием зад защитата на данните. Данните трябва да са на разположение. Това е много важно, за да знаем какви са рисковете. Не може да твърдим, ами те данните са поверителни и фармацевтичните лаборатории не желаят да ги дадат. Не, тук говорим за прозрачност и за по-добра информираност на потребителите. Благодаря. Thank you very much. And now Mr. Pedicini. Господин Педичин. Е, е, Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо докладчик, прегледахме свършеното от вас и веднага ни стана ясно, че целта на Европейската комисия е да има повече лекарствени продукти за животновъдите и намаляване на административните разходи. Не искам да а, свеждам до минимум усилията на докладчика, а, но все пак нека да се върнем на правия път. Относно предложението на зелените, с което за неограничения период за пускане на пазара се свежда до 5 годишен период, смятам, че бихме могли да помислим дали в последствие този период не може да бъде удължен. А относно резистентността към антибиотиците, бих искал да кажа, че при интензивното животновътство – в момента всички се опитват да намерят фармацевтични альтернативи, а, за да не се губят никакви животни от стадото. Винаги животни. И от тук идва профилактиката. Не трябва а, да премахваме профилактиката. Относно изменението, в което се говори за повсеместното използване на антибиотици и евентуалните конфликти на интереси в случаите, в които ветеринарите могат и да продават съответните антибиотици, това трябва да бъде избегнато на всяка цена. ветеринарите могат да препродават съответните лекарствени продукти само на цена, която е достъпна и на други места. Прекалено дълги срокове се предвиждат и за документацията, което е в полза на индустрията – Трябва да се отдели необходимото време за научни проучвания. Предлага максималния период за пускане на пазара да бъде 14 години. Следващия оратор. Благодаря. Господин председател, казва госпожа Дорнано, не искам да влизам в дебат с вас, госпожо Гростет, но нашата група внесе 49 изменения. Никой от тях не са отчетени. 6 от тях се отнасят до рецептите на ветеринарите. Надявам се, че ненарочно сте пренебрегнали нашите изменения. Аргумента ви за Обединеното кралство е недопустим. Месото, произведено в Обединеното кралство, също може да се окаже в нашата чиния. А както знаете, в Обединеното кралство не само ветеринарите могат да предписват лекарства, но и други компетентни лица така че наистина се надявам, че този път ще вземете предвид казаното от нас. Благодаря ви. Господин Лиезе. Ja, vielen Dank, Giovanni, Благодаря, господин председател, Благодаря на госпожа Гростет за добре свършеното от нея работа. Много добре е, е съставен текст и няма някакви драматични промени, които трябва да бъдат внесени в него. Можем а, да отложим доклада, за да можем по-добре да изготвим нашите компромиси, но а, паралелно работим с а, комисията Агри. А, по темата за ветеринаро-медицинските продукти, може би трябва да се стиковаме с тях. Така че нека да имаме а, успоредни графици, това да бъде взето предвид. Ще се спра само на две точки, като имам предвид, че времето напредва. Ще подчертая две неща. Първо, упражняване на контрол върху а, изписването на антибиотици в ветеринарната медицина. Комисията предлага в държавите членки да имат списъци с антибиотици, които могат да бъдат изписвани. Това може би ще подобри ситуацията, но не знаем колко време ще трае това. В предложението трябва да включим този аспект. Не трябва да залагаме срок от 10 години. Е, за да бъде транспонирано законодателството и ще се появят някакви нови неща и ние ще трябва едва тогава да си вадим полуките. Това не е много добре, защото а, е, така ще се стимулира резист, резистентността. Колеги от различни държави, членки от различни политически групи внесоха изменения. Ние трябва да сравним данните, за да видим кои предприятия разполагат с антибиотици над средното ниво и да имаме стратегия за минимиране на употребата на антибиотици. Има вече предложения да се а, използват услугите на ветеринари, да се види защо има толкова много антибиотици, които се използват определено предприятие. Колегата е, Лоренц, който има опит в свиневътството, каза, когато а, е, се използват антибиотици, има е, по-малко вредители и така няма нужда да се следи кое е животно откъде а, идва. Но така или иначе целта е а, тези, които използват повече антибиотици, отколкото се използват в останалите селски стопанства, да бъдат консултирани, така че да се намали а, употребата на антибиотици. М В областта на животновътството употребата на антибиотици трябва да се наблюдава по-добре. Земеделските стопани е, ни казват, добре, това всичко е, звучи добре, но когато хората умират е, след употребата на антибиотик или заради е, тази резистентност, то това е вследствие на проблеми в хуманната медицина. Тук се позовавам на член 114 и 168 от ДФС, където става въпрос за общественото здраве. Целта е да се намали тази резистентност, за да се подобри общественото здраве. Това не може да стане от днес за утре в хуманната медицина, защото там процесът е диференциран. Това, което можем да направим, е следното. Темата да се включи в работната програма на комисия в 2016 година, да има и ам, съвместна резолюция на Европейския парламент. Въпросът беше повдигнат на председателите на комисиите в Европейския парламент. Когато говорим за нови антибиотици, трябва да говорим по-скоро за нови антибиотици за хумана употреба, отколкото за антибиотици за ветеринарна употреба. Това са двете ми ам, основни теми, които искам да засегна преди лятната почивка и те са важни, за да може да се стигне до ам, компромис между държавите членки. Госпожа Борзан, благодаря. Искам да се присъединя към казаното от Петър Лизе, но няма да говоря за антибиотици, защото много беше казано по тази тема. Искам да благодаря на госпожа Гростет за свършеното от нея работа, защото темата хич не е безпроблемна и броя на измененията показват колко сложна е тематиката. Ще, ще е, ще се концентрирам върху хомеопатията. С колегите сме е, внесли редици изменения по темата. Хомеопатията трябва да бъде възможна и в ветеринарната медицина. Не е толкова просто тази тема да бъде обхваната в новото законодателство, защото ситуацията е различна в държавите членки. В някои държави членки хомеопатията въобще не се признава в ветеринарната медицина, в други пък се признава. В Германия, например, е така. Имаме хиля... хиляди ветеринари хомеопати. Използват се и други методи за лекуването на животните. Трябва да внимаваме за следното. Тези хора да а, не получат забрана да упражняват професията си, като ам, не включим възможността за използването на хомеопатия за, вет... за ветеринарно-медицински цели. И внесъл съм изменения в тази насока хомеопатичните средства в пропорция 1 към 10 000 трябва да бъдат достъпни за хомеопатите, които не винаги са ветеринари. Е, един ветеринар може да бъде и хомеопат, но не всеки хомеопат, който се занимава с здравето на животните, непременно е ветеринар. Тоест ветеринарият може да предписва и хомеопатични средства, но по-скоро тези хомеопатични средства не изискват задължително издаването на рецепта. Трябва да внимаваме, е, за да не стане така, че много хора да изгубят хляба си и хора, които от десетки години упражняват тази професия. Хомопатичните лекарства трябва да, се, да се продават без рецепта, само когато не са а, произведени на алкохолна основа. Достъпа до хомопатични средства трябва да е свободен Има обаче големи а, е, препятствия, що се отнася до нефемопатичните средства за а, е, животни и особено когато се смята, че тези средства чрез консумацията на животински продукти може да а, е, попадне у хората. Но и много домашни животни ам, се лекуват с хомопатични средства, така че тази възможност трябва да бъде оставена е, и за напред на хомеопатите. Има и вещества, които се използват ам, за външна употреба, т.е. да бъдат е, почиствани животните, да бъдат дезинфекцирани и така нататък. Чрез външната употреба на животното на тези препарати може да се засили имунната система на животните. И така, допълнителното потреба на хомопатична употреба при определени ограничения трябва да се запази и за напред, както колегата Хойслинг е посочил в своите изменения – т.е. ветеринарият прави това а, сам. Ако той поеме целия контрол, хомеопатът вече няма да има поле за действие. Когато хомеопатичните средства са одобрени а, за хумана употреба, а, те могат да бъдат претрансформирани за употреба в ветеринарната медицина, когато ам, тяхната концентрация в съотношение 1 към 10 000 както казах, трябва да внимаваме да не стане така, че хиляди хора да загубят работата си. Хомеопатията в някои страни не е толкова напредна в областта на ветеринарната медицина, но в Германия е много напреднал хомеопатията и тази възможност трябва да се запази и за напред. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега госпожа Борцън. Thank you, Mr. President. Поне се опитах да кажа името ви. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, директивата се отнася до ветеринарно-медицинските продукти, но аз бих искала да се насоча към тази част, в която се говори за резистентността към антибиотиците. Заради начина ни на живот и на хранене, всичките ни проблеми са взаимосвързани. Затова и въпросът за антибиотиците трябва да бъде решен на няколко равнища. Чрез този законодателен акт имаме една чудесна възможност. Аз ще предложа около 20 на изменения по документа, защото в някои отношения се нуждаем от по-добри дефиниции. Важно е това решение да може да се прилага и с задна дата – Онлайн продажбата също трябва да бъде ограничена, за да не се стига до злоупотреби. Важно е тези продукти винаги да бъдат прилагани след като е получена рецепта за тях. Винаги трябва да се вслушваме в ветеринарните съвети, защото това ще подпомогне употребата на лекарствени продукти в Европа. Ще се разсеят всякакви съмнения за евентуални конфликти на интереси. Смятам, че лицата, които са във ветеринарно-медицинската област, не трябва да получават място в а, а, съвет. Благодаря, госпожа Аюс. Благодаря ви, господин председател. Поздравления за госпожа Гростет и за извършената от нея работа. Действително, въпросът е много важен и за това свидетелства големия брой, свидетелстват големия брой изменения, които бяха внесени. От 2001 година разглеждаме въпроса и от тогава насам изискваме ново законодателство. В измененията се иска да бъдат изпълнени вече поетите ангажименти. Аз поделям всичко казано от госпожа Гростет, тя наистина е положила огромни усилия и е, съгласна съм, трябва да се забрани онлайн продажбата на тези продукти. Много трудно може да се упражнява контрол върху подобен вид продажба. Да не говорим за случаите на злоупотреба. Същото въжи и за лекарствените продукти за хуманна употреба. По отношение на профилактиката и по отношение на наличието на ветеринарните продукти, е изключително важно да си отговорим на следните въпроси. Много интензивно се използват тези продукти в селските региони. А в последствие тези животни влизат в хранителната верига. Тук се въвежда известни изисквания за употребата на лекарствени продукти за хуманна употреба. Аз мисля, че трябва да се придържаме към настоящото положение. Тоест, да се прилагат изискванията, които прилагаме и сега. Относно хомеопатията, използването и при животните, правилата трябва да бъдат същите като тези за употребата им при хора. Трябва професионалисти да предписват тези продукти и на тях трябва да им си има доверие. Благодаря. Следващия. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да направя няколко коментара. Значителен брой изменения бяха внесени и те ни карат да се замислим – Колежката преди малко се спря на някой от тях. Човешкото здраве, резистентността към антибиотиците. Това са важни въпроси за съвременната медицина. Това, което е поразително, е необмисленото използване на антибиотици. Това е безотговорно по отношение на човешкото здраве наскоро имаше сериозни проблеми в това отношение. Затова нека не забравяме какви са последствията върху животните. Не може да има свободна употреба на антибиотици. Поради недостатъчно познаване на заболяванията е възможно да има прекомерно използване на антибиотици. Затова трябва да се увеличат изследванията. Не може просто така необмислено да се действа. Както каза колегата преди малко, смятам, че е важно да се налага контрол при използването на антибиотиците при животни. Не винаги се прилагат антибиотици след консултирането с ветеринар – Това е изключително опасна практика. И последствията не се ограничават само до конкретните животни, но и до хората. Това е истинско предизвикателство за здравната ни система. Благодаря ви. Сега да чуем мнението на комисията. господин Рисе от Генерална дирекция Здравеопаза. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на докладчика госпожа Гростет и на докладчиците в Сянка и на всички членове на парламента за изключително интересната дискусия. Няколко коментара бих искал да направя във връзка с определенията. За нас е удоволствие да допринесем за дискусията заедно с помощта на Агенцията за лекарствата. така определенията е, ще бъдат достатъчно солидни, за да минат през процедурата по съвместно вземане на решение. Използването на антибиотици и антимикробната резистентност. Бих искал да кажа и аз нещичко. Държавите членки могат да въведат допълнителни изисквания във връзка с антибиотиците и антимикробните продукти, но това трябва да бъде в съответствие с договорите. А именно тук имаме споделени правомощия между държавите членки и институциите. Поделяме идеята, че се нуждаем от надежни данни във връзка с антимикробните и лекарствени продукти. Това бе посочено от няколко депутата. Но трябва да се въведе и някаква иерархия на приоритетите в това отношение. използването на антимикробните продукти трябва да бъде проучено, трябва да се наберат и необходимите данни. В следващите насоки на Европейската комисия сме включили този аспект. Накратко по онлайн продажбите. Говорим за разрешени лекарствени продукти. Антимикробните продукти за хуманна употреба сега могат да се продават онлайн. Проблема е по-скоро в системата на онлайн продажбите – Предложи се въвеждането за в бъдеще на онлайн издаване на рецепти. Да се направи връзка с професионалния регистр. По този начин ще се избегнат злоупотреби с системата. Изцяло сме съгласни с казаното от госпожа Гростет за рецептите. Тук регулираме продуктите, а не професиите. Затова и дефиницията на квалифициран професионалист ще ни даде най-доброто решение. За етикетирането. Призовавам да имаме простички изисквания за етикетирането, защото то води до а, голямо административно бреме за сектора. Това беше видно и от оценката на въздействието, която направихме. Предлаганата система е най-добрата. която можем да предложим. Относно рисковете за околната среда, не искаме да се повтарят проучванията, които не са научно обосновани. Комисията е готова да помисли върху всяко предложение в тази насока. за хармонизацията. Тя е от съществено значение за вътрешния пазар и трябва да се прави за повечето от продуктите. Европейската комисия отбелязва, че повечето от измененията имат за цел повече хармонизация. Относно наблюденията на лекарствените продукти, доста изменения в това отношение са внесени. Смятаме, че трябва да се вземат предвид тези предложения, но в контекста на намаляването на административното бреме. Нуждам си от повече последователност. Комбинирането на двете системи ще доведе до повече време, няма да бъде толкова ефективно. И накрая каскадното използване на етикетите. Комисията смята, че не трябва да въвеждаме предишното каскадно етикетиране – Това са основните ми коментари. Благодаря. Thank you very much. I think that we can... Благодаря. Мисля, че бихме могли да приключим дебата и да дадем отново думата на докладчицата за заключение. А, ще се опитам да, да не бъда дълга, но да отговоря все пак възможно най-обстойно на колегите. Първо колегът от социалистическата партия, докладчик Сянка, слушайки го, смятам, че нямаме кой знае какви разлики в мнението, особено по РСП. Също съм съгласна с фармакобдителността и това, което той каза по тази точка. От комисията направи добри предложения за упростяване и не трябва да се връщаме назад, да правим стъпка назад Съгласна съм като цяло за всички забележки, които направихте. Смятам, че бихме могли да работим заедно и да постигнем добри резултати. Докладчикът Сянка, господин Пикар, за ЕКР е, мисля, че не е тук вече, но все пак ще му отговоря. Може би някой ще му предаде отговора, а, тъй като наистина, също като него, мисля, че трябва да се борим с антимикробната резистентност. Да, наистина трябва да спрем с превентивното използване на антибиотици. Това е очевидно. Относно фармакобдителността, системата за сигнализиране на риска е добро средство, но трябва също така да наблегнем на качеството на сигналите и по-скоро на качество, колкото на количество. А, относно а, Древният рогат добитък, да, нека да напомня, че има един доклад на Европейската агенция по медикаментите, която прави разлика между а, такъв добитък за месо и съответно се считат за ключово, ключов вид и също други, които се използват за мляко, които а, не се считат за такъв важен вид. Ето това е разграничението. Относно госпожа Полсен, която замина също. Искам да й благодаря за подкрепата. Смятам, че е свършила много добра работа а, в Агри, за да постигнем някакво съгласуване на позициите и че позицията на Агри не е позиция, която да осложни нашата работа тук, а по-скоро ни подпомага. Наистина благодаря на госпожа Полсен. Та съгласна съм с нея за антимикробната резистентност, искам да кажа на Европейската комисия, че ако Европейския парламент е, поставил толкова, е внесъл толкова много изменения, значи, че просто иска да върви напред. И че няма да отстъпим по някои елементи, няма да отстъпим, това е. И сме тук именно за да забраним там, където трябва да се забранява, да направим по-гъвкав текста, където трябва да станем по-гъвкав. Но няма да отстъпим по основни елементи, свързани с общественото здравеопазване, които засягат и животните, и хората. И благодаря на всички колеги, които ме подкрепят в този подход, защото е много важно, най-вече относно съвета и държавите членки, ние да покажем нашата воля да напредваме по тази точка. Също трябва да набележим един корпус от общи правила и да кажем на държавите членки, че трябва да ги спазват. Напълно сме съгласни с дефиницията на изключенията, които да могат да се прилагат. Казахте да няма сива зона, да, съгласна съм с вас. Трябва да имаме ясни правила и също съм съгласна с вас относно системата за монограф. И слушах вашите изказвания. Наистина има тук там някои разминавания, но смятам, че като цяло а, трябва да оставим комисията да, да види доколко е съществима на практика а, и съответно ще ви говорим после заедно. По казаното от представителката на Обединената левица, съгласна съм. Антимикробната резистентност и антибиотичната. Антимикробната е по-широко понятие, отколкото антибиотичната. И а, то включва антибиотици, но също така и антипротозоидите, анти... А, фун, а, фунговите и други. Що се отнася до антибиотиците, да, всички сме съгласни, че не трябва да се използват така превентивно. Но да се забранят напълно също е трудно а, на терена. Съгласна съм, да. Антибиотика трябва да бъде последно решение, ако нямаме альтернативни решения. А, не можем да го забраним понякога може да е много необходим. И също трябва да знаем какви са добрите практики, да имаме добри начини за а, отглеждане, да, Относно критичните антибиотици и техния списък, да, трябва да имаме критерии, на които да се базира този списък. Точно това направих в изменения 38 и 39, мои собствени изменения. Аз лично предпочитам да се доверя на научното познание, за да определя типовете антибиотици, които трябва да фигурират в този списък. А, така че тук може би ще се разбинем в възгледите. Относно защита на данните, не искам да има разминаване в становищата, когато говоря за това. Говоря за защита на търговските данни, т.е. даване на търговска ексклюзивност, която, служи за стимулиране на иновациите. Имаме същински проблем. Няма нови а, медикаменти, няма достъпност и не говоря за защита на данните като цяло, така както го разбираме. Просто искам да успокоя госпожа Ривази. Съгласна съм с нуждата за прозрачността. И на колегата от ЕФДД, патентите не са само за индустрията. Патентите служат, за да може един медикамент да бъде достъпен. Те всъщност помагат за спускането на нови продукти на пазара. Госпожа Дорнано вие а, сега няма да цитирам всичките изменения, над хиляда са. Всеки път се, съм се старала да а, цитирам за кое изменение говоря. Що се отнася до Обединеното кралство, аргументът, който госпожа Дорнано казва за Обединеното кралство, смятам, че е ясно. Няма по-гъвкави правила когато става въпрос за ветеринарите. Просто трябва да има а, разрешителни, да има един такъв помощен персонал, който да е квалифициран, за да може да продава някакви конкретни продукти. И в Обединеното кралство имат такава система. Нека да ги оставим да го. Това е една сериозна система. И аз не желая да жертвам квалифицирани специалисти. Системата им работи, защо да ги спираме? Тези хора не могат обаче да предписват антибиотици, не съгласна съм. Не считам, че системата им е опасна и мисля, че трябва да зачетем функциониращата им система. Госпожо Ривази, не отговорих на всичките въпроси. Извинявайте, относно оценка на въздействието върху околната среда като че ли искането ви отива далече, защото може да се стигне до оттегляне от пазара на голям брой лекарства, което няма да доведе до наличността им, нещо, което искаме. А, за да имаме а, оценка на действието при монографиите, добре, но да да провеждаме редовни оценки на продукти, които вече са на пазара, това е много трудно и относно изхвърлянето в околната среда по време на производство на продуктите. Да, но тук не сме в подобен текст. Тук сме при управ... вече в управлението на отпадъците. Не говорим за ветеринарно-медицински продукти. Интересна ви темата, но е малко извън контекст. Питър Лизе, да, наистина много интересно изменение за продуктите и конкретните препоръки за а, ветеринарите, не съм сигурна, че а, Европейската агенция по медикаментите е най-добре поставената за извършена такава работа. Вашето предложение да приложите и за човешките антибиотици същите мерки за насърчаване, да, съгласна съм. Ще говорим по-ната. Госпожа Сомер, харесвам вашите забележки за хомеопатичните продукти. За... Вие сте права, наблегнахте на тази точка и ще се занимаем по-подробно когато говорим за лечител с хомеопатия, малко ми се справят косите лечител във Франция звучи малко шарлатанско. В Германия можете да го използвате, но при нас не са приемливи. Тази дума не е приемлива. При нас това е същински гуру, шарлатан, не е специалист здравен. Ще помислим за точна дума. Госпожо Аюзо, Съгласна съм с ваш, при вашето предложение за темата за фармакобдителност. Не смятам, че трябва да се връща настояща система, която е много тромава и не е особено ефикасна. Периодичните доклади не говорят за никакви а, контроли и за това смятам, че просто трябва да имаме друго предложение, което да е по-ефикасно. Разбирам ви все пак. И заклю... приключвам, приключвам с сигналите за риска. А, може би не съм отговорила на всички колеги, но все пак, извинявайте, а, имаше и други изказвания, които общо взето се вписаха в същите линии. А, извинявайте, че толкова дълго говорих, но просто исках да отговоря на а, максимален брой коментари на тези, които не съм отговорила да ми прощават. Thank you very much for your... Благодаря за вашият отговор. Сега не можем нищо да кажем за графика, всичко зависи от преговорите. И сега пристъпваме към следващата точка. Точка 12 възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия. И тук ще трябва да видим проекто доклада. И сега ставам докладчик, влизам в ролята на докладчик и ще се опитам да обясня докладът, който изготвих и ще мина на италиански. На 22 април 2015 комисията представи преразглеждане на процеса за ГМО и имаше също и изменения за, които позволяват на държавите членки да забранят а, или ограничат употребата на геномодифицирани храни и фуражи на своята територия. Предложението на комисията предвижда да а, включат такива мерки при определени обстоятелства. Тоест да се позволи един опт-аут, едно изключване. И ние поискахме да а, от комисаря Андро Кайтис да дойде тук, за да ни представи това предложение. Това стана на 8 юни и освен комисаря, успяхме да разгледаме цяла серия въпроси, които засягаха нашата комисия. Много от депутатите обсъдиха и други проблеми, свързани с отсъствието на анализ на въздействието върху конкурентността на тези мерки, които евентуално ще бъдат предприяти от държавите членки на национално ниво и също доколко е практично това предложение. Други протестираха спрямо предложението на Юнкер за преразглеждане на цялото законодателство за ГМО, но така или иначе всички са много критично настроени към предложението на Европейската комисия. Имайки предвид че не са направени пълни оценки на последствията, аз лично считам, че а, имаме конфликт с а, ангажираността за прозрачност при работата на Европейската комисия. И също, като си има предвид, че от години се опитваме да елиминираме препятствията пред вътрешния пазар, сега се из... намираме с един а, пазар, който ще изглежда като леопардова кожа. А, на някои места ще има ГМО, на други няма да има ГМО и така ще си караме. А, според националното законодателство и ще бъде много трудно да се проследи а, един продукт. Нека да не забравяме, че е, нямаме граници а пък сега едва ли не пак въвеждаме границите. Така че ето това е, което изготвих като доклад. Сравнително кратичък. Тоест, предложението ми е да отхвърлим формулировката на Европейската комисия. И ще видим по време на процедурата дали сте съгласни или становището ви е различно от моето. Сега ще дам спи... Е, думата на представителите на различните политически групи. На английски. Господин Балаш от Социалистите и Демократите. Благодаря, господин председател, господин докладчик също по тази тема. Съгласен съм с вас. Тук има наистина нужда да отхвърлим предложението на комисията. Защо? Няколко напомнения. Първо, не разбираме юридическата сигурност която ще донесе, ще донесе това предложение. Много е сложно предложение. То няма да влизам в детайли, но нямаме научно доказателство за последствията от използването на ГМО. И виждате, много е несигурно как това ще запасне с вътрешния пазар и с правилата за свободното движение на стоките. Второ, доколко е практично на практика, доколко е осъществено на практика това предложение. Пак ли ще въвеждаме граници в Европейския съюз, във вътрешния пазар? А, изключителни граници само за ГМО-тата. Това трябва ли да са и външни граници за вноса на ГМО продукти отвън? Така че има какво да успорим в предложението на комисията. И друг ключов елемент за уточнението на употребата. Какво означава това? Употреба за някои типове храни за животните. А има ли пропорции, които да се описват? Всичко е много неясно. При все това, господин докладчик, има нещо, което трябва да добавим, а именно, че можем да се тревожим и за цялата европейска ситуация по темата с ГМО-тата и използването на ГМО. Защото, например, ние внасяме животни от други страни и съответно и ГМО продукти. Та въпросът тук е, ако отхвърлим това предложение, може би ще трябва да помолим комисията или да се самосезираме. Каква е въобще стратегията днес – на Европейския съюз за самодостатъчност на продукти от растителен происход с протеини, а, за да можем да изхраним нашите животни без да а, внасяме продукти пълни с ГМО. Иначе просто това е лицемерно предложение. Сега, не точно това е темата на днешния дебат но те са свързани. И съответно ще трябва да предложим нещо. И в заключение искам да кажа, че комисията трябва да се сезира, самосезира по темата и да каже каква е стратегията за хранителна независимост на Европейския съюз, която ще ни позволи да не използваме вносни продукти с ГМО и а, каква е стратегията на комисията, за да осигури юридически на държавите възможността им да забранят тези ГМО и също как това ще се върже с международната търговия и правилата, които се дискутират сега, най-вече с те тип. Thank you very much. And now, Mr. Uh, Demesmaker for Гомо... Господин Демезмеркер от името на ЕКАРА. Eh, eh, Благодаря, господин председателю. Ще съм кратък, защото няма да повтарям това, което вече казахте. В Страсбург, Страсбург на 8 юни имаше размяна на мнения и ние изразихме критика по отношение на предложението на комисията. Защото не знаем до каква степен предложението е в унисон с разпоредбите за вътрешния пазар. Необходимо е да има оценка на въздействието, но тя липсва. Стана ясно, че политическите групи имат разопосочни становища по тази тема. Не само в парламента липсва въодушевление от това предложение, а и сред обществеността. Подкрепяме от името на ЕКАРА вашето предложение да бъде отхвърлен доклада и да не бъде прият. Благодаря ви, госпожа Майснер. Благодаря, господин председателю и докладчикът и докладът е кратък, но знаем как, какви са причините за това. Жалко е, че е, ГМО се дискутира за първи път без емоции. Необходимо е да се водят дискусии възоснова на научните постижения и възоснова на научни аргументи. Знаем, че в оражите се съдържа ГМО и какво ще стане, ако това вече не е възможно. Споделя много от аргументите, които ви споделихте, свързани с това дали предложението е съвместимо с разпоредбите за вътрешния пазар. Има различни правни термини, които се използват. Има доста неясноти, доста витиевати формулировки и така може да се нанесат щети на вътрешния пазар и да се а, стигне до фрагментираност и разпокъсаност на пазара. Ние искаме всичко да е в унисон с вътрешния пазар. След като няма граничен контрол а, в Европейския съюз, как а, да се реализира това предложение? Така че аз стигам до е, подобно заключение, до което сте стигнали вие, господин докладчик, т.е. да се отхвърли предложението, но това не означава, че сме се справили с проблема. Трябва Европейския парламент да помисли каква, каква ще е неговата реакция. Можем да кажем, че комисията е изготвя предложение, както е обещала, но това не ни отвежда по-напред. Комисията и ЕФСА се блокират. В дългосрочен план нещата няма как да бъдат изпълнени на практика. Затова е важно да се каже. Ако отхвърлим предложението, трябва да има ново, по-добро предложение което да ни бъде представено. В противен случай ще кажем, че ще изготвим насрещно предложение, което да е от помощ. С други думи, темата хич не е прост. Благодаря. От името на ГУЕ, госпожа Бойла. Um, Благодаря, господин председателю. Много от коментарите се припокриват с моето мнение по въпроса процедурата за авторизирането сякаш трябва да бъде много бърза и проста, не се търси истинско решение на проблема. Демократичния дефицит е проблем, който не се разрешава още от миналата година. Има и безпокойство сред европейските граждани. Искам да благодаря на доклада, че е отговорил по такъв кратък начин на предложението на комисията. Трябва да отхвърлим не пълното предложение на комисията, така че трябва да започнем от начало да, да се изготви текст, ам, който да съдържа следното ГМО да не се ам, разрешава, когато ам, държавата членка е против. Комисията е пропуснала възможността да се справи с една от най-големите слабости, т.е. ЕФСА. ЕФСА се критикува от НПО, от депутати от съвета, че не е предоставил оценка на въздействието, която да отговаря на нуждите. Трябва по адекватен начин да се оцени екологичното въздействие на ГМО. Продуктите трябва да са безопасни и ам, това е, е достатъчно основание е, за забрана на продукта от страна държавата членка, без, без е, да се ам, необходими до, други научни аргументи Новите методи за оценка са подобрени и има заключение на съвета от 2008 година, които посочва, че има пропуски в оценката на въздействието на ЕФСА и има проблеми с процедурата по авторизация. Години наред разпоредбите не се ам, привеждат в изпълнение и ам, така или иначе нуждата от ам, премахването на демократичния дефицит става все по-належаща. Много важна част от текста на парламента беше премахната. Няма уверение от комисията, че безпокойствата, свързани с ГМО, ще бъдат разсеяни не си спазиха обещанието въобще. Освен това, е, че не се предвижда усъвременяване на процедурата за авторизацията, нито пък е, за обработка на предложенията, които вече са представени. Да не говорим, че правното основание не е достатъчно стабилно. Необходими са допълнителни предложения. Предложението може да бъде успорено пред съда и това също ще представлява правно предизвикателство. обеспокоена съм от определението за употреба. Също съществува несигурност. Не може да се намери точна информация никъде в продължението. Защо се променя терминологията? Т.е. на предлагането на пазара се заменя от термина употреба. Има регламент, който забранява употребата на продукт, който е в обращение. Въпреки това, държавата членка трябва да разполага с ресурсите да гарантира възпрепятстването на използваната ГМО на нейна територия, дори ако те се намират в съседна държава членка. Трябва комисията да промени подхода си, да е по-открита към нас. Благодаря ви. Благодаря, господин Айкалт. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви за вас, вашия доклад и за работата по него. Можем да поздравим и комисията за това, че успя да обедини по такъв начин парламента. Това не функционира винаги, но благодаря ви за предложението. Както а, то показа, а, парламентът е доста обединен. Явно това ви беше целта, парламента да се обедини и вие успяхте с това си предложение. Зелената, зелените също са доста критични към това предложение, но и по други причини, различни от тези, изложени от докладчика. Трябва да кажа господин докладчик, че ние дадохме това досие на председателя, защото досието ще е доста кратко в вашите в вашата обосновка ви са отразили личните ви съображения, защо това предложение не е удачно, т.е. че може да има опасности за животновътството и растениевътството. Но има и а, други основания, които могат да бъдат включени, така че се надяваме, че ще включите и други основания във вашия обяснителен меморандум. Съгласен господин Майснер за това как да продължим. Всички, можем да, всички сме едини по едно, че не искаме това предложение. Но нещо, което е по-важно, е свързано с ново предложение. Това е ключов елемент, господин докладчик. Вие казвате във вашето предложение, че ние ще, във вашия доклад, че ние ще спратим предложението обратно на комисията, но трябва да добавим и едно важно изречение, че а, ние изискваме от комисията да изготви ново предложение. И имам един много прост въпрос към комисията. Имам много странни неща, които се случат в комисията. Ние поискахме да имаме достъп до документите, защото има най-различни възможности и сценари, които циркулират и ние искахме да ги разгледаме. Но когато поискахме достъп до документите, получихме достъп до някои от документите и вижте как изглеждат те. Ето, това е а, прозрачността, която получихме от комисията. Това са различните сценарии, по които работи и комисията. Така че а, толкова можем да говорим по темата за достъпа до документите. Комисията явно е в самото начало на този процес да от... направи своите документи достъпни и за, и за нас. Искам много ясен отговор от комисията. Ако отеглим предложението и го обратим обратно на комисията, дали комисията ще излезе с ново предложение – което се основава на другите възможности, върху които работите. Искам да знам да или не, защото е важно да знаем какво трябва да правим и ние. Защото дали ще има ново предложение, основано на другите възможности, тогава мога да се съгласи с докладчика. Да, ще трябва да ви върнем предложението, но преди това искам да чуя ясния отговор от комисията. Благодаря ви. Госпожа Ейви. Си, che dire, condivido quanto de... Какво да кажа? Споделям мнението на колегата Айкаут и няма защо да повтарям казаното от него. Нито пък да повтарям основанията на останалите колеги които са свързани с факта, че трябва да отхвърлим предложението. Съвета очаква правен анализ на предложението. Може би трябва да изчакаме и тогава ще разполагаме с още повече аргументи. Искам да попитам как стои въпроса с оценката на въздействието, която липсва. Комисарят каза в Страсбург, че трябва да бъдат проверени и други възможности. А, ще има ли оценка на въздействието или не? Добре е да се проведе изслушване, може би, с съвета и с комисията. Защото в съвета ще разгледа този въпрос в рамките на работната група с земеделско стопанство. Значи тук е в Комисията по околна среда, в съвета е в групата по земеделско стопанство и в комисията е в ГД здравеопазване. Ами трябва да се проведе един сериозен разговор, за да се очертае какъв ще е формата. Ако отхвърлим предложението, ще ми се да чуя от вас, че е, ще има ново предложение, а не е, всичко да бъде заметено под е, килима. Euh- Благодаря. Приветствам вашата позиция, господин председател, а именно да отхвърлим предложението. В сърцевината на нашата работа трябва да бъде субсидиарността, още повече по подобна деликатна тема. Трябва да бъдем изключително предпазливи. Впрочем, съгласна съм с колегата Екаут относно прозрачната работа на комисията. Благодаря ви. Петър Лиезе. Господин председателю, уважаеми Джовани, много неща са казани. Е, ще кажа, няма оценка, няма ясна дефиниция за термина употреба. Е, значи може да се търгува, но не може да се използва. Как точно ще се случи и това? Е, вътрешният пазар ще бъде ощетен до голяма степен земеделието в Европейския съюз е, ще остане без фуражи, ако държавите членки могат да използват е, тази възможност за неучастие. Господин комисарят каза в Страсбург, че когато животните получат фуражи с ГМО, това не означава, че се променя качеството на месото. Той описа много добре този процес. протеините се преработват от храносмилателната система на животното и не, не попадат в, по-нататък в хранителната верига. Комисията все още твърди, след летната пауза ще гласуваме доклада за клонирането на госпожа Сомер. казва се от комисията, че месото от наследниците на клонирани животни не може да се а, използва. Но ние говорим за един много, за един много голям а, пазар. Относно клонирането се казва нещата не функционират, въпреки че животновъдът а, знае откъде получава своя репродуктивен материал, защото говорим за един по-ограничен пазар, конфликт с трети държави е по-малък и комисията трябва да се вразуми и а, да а, ни подкрепи по отношение на клонирането. Аз съм на мнение, че ние трябва да отхвърлим това предложение. Госпожа Майснер има право, че има проблем с ГМО, но проблемът не е съществуващия съществуващата нормативна рамка, а именно проблемът е, че тя не се прилага в държавите членки. Освен това, няма никакви научни аргументи, които могат да бъдат взети на сериозно. Аз съм на мнение по тези всички изложени от мен причини, че трябва да отхвърлим предложението и държавите членки трябва да транспонират законодателство, което не са транспонирали все още и това ще е в полза на потребителите. Аз бях докладчик в Сянка по а, доклада за етикетирането и за освобождаването на ГМО в околната среда. В във всеки големи държави членки, Германия, Франция, министърът по околна среда беше от зелените и те всички одобриха това, ама в крайна сметка трябваше да си ако толкова беше а, лошо тогава се, трябваше да си подадат а, оставката и да потънат земята. А, благодаря ви, госпожа Борца. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. E, drage... Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, някои вече казаха, че с това предложение сме постигнали а, непостижимето, а именно всички политически групи да бъдат единодушни. Ние достигнахме нещо още по-голямо. Greenpeace и а, представители на САЩ също са единодушни в това отношение. Предложението не е добро. Много държави членки са против предложението. Много селскостопански обединения, представители на индустрията, сдружения. Всички заинтересовани страни отхвърлят предложението за законодателство. Законодателството може да бъде добро или лошо и за съжаление този път то е лошо. Дали да се допусне използването на ГМО в Европа? Ако приемем това предложение. Се страхувам, че може много държави членки да бъдат подведени под съдебна отговорност. Изключително кратки срокове имаме и може би не е оправдано да изискаме оценка на въздействие, но така или иначе всички знаем какво ще фигурира в нея. Бих искала да се присъединя към колегите, които казаха, че трябва да отхвърлим това предложение. Нуждаем се от план Б. Както колегата ЕИКАО, така и аз бих искал да потвърдя, че имахме среща с компетентния по тези въпроси комисар и аз попитах имаме ли план Б и комисаря директно ми отговори, че нямаме. Така че бих искала да питам дали нещо се променило в това отношение. Госпожа Гростет. Ще се опитам наистина да бъда кратка този път. Няма какво толкова да добавя към вече казаното. Аз съм много скептична по това досие. За съжаление, комисията ни предлага да разпокъсаме вътрешния пазар. И аз искрено съжалявам. Това може само да доведе до изкривяване на конкуренцията. Няма план Б. Комисаря го потвърди. Няма план Б. За съжаление, трябва да бъдем последователни, а това е малко трудно по тази тема. Трудно е, защото предприехме разпоредби в областта на ГМО, сега трябва да се произнесем за търговията с ГМО. 50 на ГМО за фуражи вече са разрешени. Виждаме, че не сме последователни в действията си. Затова съм напълно съгласна с председателя Лавия и неговото предложение. Важна е оценката на риска да се базира на научни доказателства, за да може потребителите да бъдат защитени, защото в крайна сметка това е от значение. Благодаря ви. 10 минути допълнителни ни отпуснаха преводачите. Така че ако може, нека да бъдем по-кратки. Госпожа Перик. Благодаря ви. Когато на 8 юни обсъждахме темата в Европейския парламент, чухме, че Нидерландия отхвърли подобно предложение. Доста емоционална беше дискусията. Хората казват, че нямало опасност от ГМО, но аз бих подкрепила казаното от Петър Лиезе. Как ще поступим от тук нататък? Аз искам да видя някакво предложение преди да продължим нататък. Нека да а, направим някакво изслушване. Всички много добре знаем за какво става дума. Нека да чуем истината от експертите. Не може емоциите да диктуват действията ни, трябва да бъдем реалисти. Ако внасяме фуражи, животните ще се хранят с тях и в крайна сметка знаем какъв е резултата. Съгласна съм и с казаното от господин Ейкаут. Не можем да позволяваме да продължаваме по този начин. Съгласна съм с предложението на председателя госпожа Зомер. Всичко беше казано, за това ще подчертая, че съм против предложението на комисията. Комисията трябва да отегли това предложение, което противоречи на всички принципи в Европейския съюз в Германия. Също не знаем как да контролираме всичко това и между отделните федерални провинции. Не искаме да има ново предложение от страна на комисията по тази тема. Целият законодателен пакет за гените технологии бяха преговаряни с моето участие така че не трябва отново да започваме с това от начало. Както и Петър Лиз, искам аз да припомня много дружелюбно, че всички политически групи в Европейския парламент постигнаха компромис по законодателството, което разполагаме в момента, което е добро и все още е в сила. Благодаря ви, госпожа Аюсо. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. А, тук като че ли ни водят емоциите, а не толкова научните данни, защото ако погледнем научните данни, може би нямаше да водим тази дискусия, просто се въртим в кръг. Това е предложение, което ще разпокъса вътрешния пазар. И затова трябва да го отхвърлим. Както каза господин Лиезе, имаме законодателство в това отношение и то действа добре. Ако не можем да отглеждаме ГМО, тогава ще трябва да е, ги внасяме. Питам колегите, какво би означавало една полезна оценка на въздействието. Вие казахте, че няма полезна оценка на въздействието. Аз обаче смятам, че учените в Европейския съюз са високо квалифицирани. Те правят оценки на въздействието на базата на съответните научни технологии, които са напълно безопасни. Когато поръчваме оценка на въздействието, много често ние просто им казваме каквото искаме да чуем. Председателя. Все още не сме чули представителите на комисията, а доста въпроси си бяха отправени към нея. Комисията е разгледала 12 законодателни предложения и избрала това, което имаме пред нас. Да чум господин Владислав Миков сега, който ще отговори на някои от въпросите, зададени на комисията. Благодаря, господин председател. Добър ден, почитаеми депутати. Да, много въпроси имаше действително. Ще се опитам накратко да им отговоря. Надявам се, че ще бъде и ясен. Когато влязох в залата, чух следния въпрос. Трябва да чуем да или не, има ли някаква альтернатива, ако отхвърлим това предложение. Нека ви напомня, какво каза нашия комисар. Той отговаря ясно на този ваш въпрос. Няма план Б на това предложение. Или с други думи, ако това предложение се отхвърли, което е възможно, ще трябва да приемете, че ще останем в сегашното положение. На второ място. Казано беше, че няма ясна дефиниция за приоритет на обществения интерес за използването на ГМО. В случая с употребата сме го направили умишлено, защото във всеки конкретен регион или всяка конкретна държава членка може да се вземе решение за неприлагане на това законодателство и причините могат да бъдат различни. Затова сме оставили поле, за да може конкретните държави членки да се възползват. Другите текстове изрично изключват вноса и свободното движение на ГМО фуражи в Европейския съюз, което отчасти отговаря на въпроса ви за единния пазар. Говорим само за конкретна употреба на конкретно място. И това е в съответствие и с отглеждането на ГМО, защото това е един вид употреба, която се регулира в предишното решение. Имаше и други въпроси, във връзка с последствията върху вътрешния пазар. В това отношение бих искал да кажа две неща. Първо, нашата законодателна рамка много добре задава случаите, в които може да се приемат нарушения на вътрешния пазар. И на второ място, в рамките на сегашната законодателна рамка за ГМО имаме специална предпазна клауза. Ако има някакъв проблем с научните доказателства по отношение на един или друг ГМО сорт, държавите членки могат да се позоват на съответната разпоредба на базата на научните доказателства. И докато се реши проблема, държавите членки могат да забранят употребата на съответното ГМО на тяхна територия. Това не е просто на теория. Имаме няколко практически конкретни случая, които вече се случиха с няколко държави членки. Няколко държави членки използваха тази предпазна клауза. Никой до сега не е смятал, че това е проблем за вътрешния пазар. Това, което предлагаме сега е абсолютно същия механизъм, който се използва за друга цел. Ако е, нямаме някакъв е, проблем свързан с научните доказателства, но проблем е свързан с общественото мнение, с етиката, ако проблем е от морално естество или е от някакво друго естество, описано в правната рамка, то тогава няма да се преструваме, че това е проблем свързан с научните доказателства. Не, просто трябва да се проведе правилната дискусия. Ясно трябва да стане проблема от научно естество ли е или от друго за да разберем защо точно държавата членка е против употребата на ГМО. И ще ви кажа едно. В миналото Европейската комисия накара една държава членка да оттегли позоваването на предпазната клауза, защото щете, че по този начин неоснователно се изкривява вътрешния пазар. По време на гласуването всички държави членки подкрепиха въпросната държава членка, която беше въвела която се беше възползвала от предпазната клауза. Нека не се преструваме сега, че предлагайки този механизъм, предлагаме нещо ново. Абсолютно не можем да приемем този аргумент. Това е механизъм, който вече сте подкрепили. На казаното от вас, че дискусията е доста водена от емоциите, голяма степен съм съгласен с вас. Не искаме да се позоваваме на емоциите, а на фактите. В миналото, ако от правна гледна точка не можеше да се възпрепятства използването на предпазната клауза, тази клауза се използваше понякога за псевдонаучни проблеми. И ние много добре знаехме кой е истинския проблем. Но ако назовем истинския проблем с истинското му име, тогава и дискусията ще е правилната. Ако всичко е въпрос на принцип в дадена държава, то тогава това трябва да се каже, а не трябва да се прикрива зад предпазна клауза, например. Зададох се въпрос във връзка с оценката на въздействието. По принцип съм съгласен с вас, но оценката на въздействието може да се направи, ако има основания за това. На този етап не е възможно да се каже колко държави членки, за коя територия и за кое от 64-те ГМО ще използва тази оценка на въздействието. Так, за какво точно да изготвим оценка на въздействието? Явно е за всички ви, че Европа е разединена в това отношение. Има държави членки, които подкрепят идеята за ГМО. Те смятат, че това е единственото ни бъдеще и смятат, че те са безопасни. Аз ви казвам какво бе одобрено на европейско равнище. Гарантираме ви, че няма проблем. Но има и държави членки, които не са напълно убедени, не искат да внасят ГМО. Имаме списък с държави членки, които не са внесли едно кило ГМО. И те изненадващо обмислят и въвеждането на пълната забрана. Ще има драматична промяна, ако се приеме или не законодателството. Ако се приеме законодателство, ако извинете, се приеме законодателството, тези, които и сега не внасят ГМО, и за в бъдеще няма да внасят. Така че няма кой знае каква промяна. Една трета от държавите членки се въздържат, не казват за или против. Са една трета, 30%. Това е големия въпрос. Защо тези държави членки постъпват така? Защо не казват ние сме за или сме против? И в това отношение съм съгласен с казаното за сега действащата законодателна рамка и нейното правилно прилагане. За мен би било идеално, ако е ясно какво правим. Просто да е ясно да или не. Да не се преструваме, че има мнозинство в Европа. Не, няма мнозинство нито за, нито против. Дискусията, която водим тук, е дискусията, свързана с чашата. Наполовина пълна ли е или наполовина празна? Част от държавите членки е, твърдят, че чашата е наполовина пълна, искат да е изцяло празна. А пък другата половина държави членки казват, лошо е предложението, защото чашата е наполовина пълна, искахме да е цялата пълна. Едните искат чашата да е напълно празна, а другите напълно пълна. Но тя е пълна наполовина или празна наполовина. Затова това законодателство дава възможност в а, съответната правна рамка и на базата на научни доказателства дадена държава членка да постави под наблюдение даден ГМО продукт. И това е така и е по смисъла на сега действащото законодателство. Всички знаем какво означава основателни причини. Някои от тях са изброени в списък и той не е изчерпателен. Ще имаме примери и за това. Наистина, приканвам ви още веднъж да премислите позицията си по това предложение – Говорихте за 12-те останали предложения. Не избягвам въпроса. Съвсем не е тайна. Ставаше въпрос за нещо различно. Има си процес на вземане на решение. Не трябва да твърдим, че има 12 благонадежни законодателни предложения. Просто трябваше да ги изпитаме всичките, Трябваше да помислим дали те не изискват промяна на договорите или промяна на начина на гласуване. И тъй като тези предложения от, направихме оценка на тези предложения и решихме, че те са нереални. Никой от вас нямаше да ги подкрепи. И така ни остана това предложение, което имате пред вас. И аз твърдя, че Едва ли има основателни причини на европейското общество, които да ни накара да приемем друго предложение. Благодаря. Благодаря. Сега нека да напомня графика. Крайният срок за измененията 16 септември, 12 часа. Гласуването в комисията МВ на 13 октомври и най-вероятно ще бъде гласувано в пленарна зала на втората сесия в октомври. И изчерпахме точките в дневния ред за днес. И прекратяваме заседанието за днес. Ще се видим утре.